Państwa, z lekkim opóźnieniem rozpoczynamy oczekiwanie. И така закъсняваме малко. Нека започнем. И така, колеги, имам удоволствието да приветствам на нашето заседание днес господин Янис Дуклавс, латвийският министр на земеделието. Много се радваме да ви посрещам в нашата комисия, господин министр. Добре дошли. Добре дошли и на, мили... на делегацията от Министерството на Латвия по земеделието. С интерес очакваме да чуем от вас приоритетите на председателството в областта на земеделието. Има много важни въпроси, с които се занимаваме в парламента, в комисията и в съвета. Много важни въпроси, които ще са предмет на законодателни текстове, например здравето на животните и растенията, това е една важна точка, или пък друга точка е, е ТТИП споразумението. След вашето въведение, нашите колеги ще ви зададат въпроси, координаторите ще започнат. Преди да ви дам думата обаче, искам да поздравя 20 студенти от Франция. които са поканени от нашия заместник председател Андрю. Добре дошли, драги приятели. Аз бях в Пълша, преподавател в едно от висшите училища по земеделие, така че с удоволствие ви приветствам. А сега давам думата на министър Янис Дукловс от Латвия. Имате думата, господин министър. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, аз съм възхитен да бъда тук в Брюксел и да ви представя и да обсъдя приоритетите на латвийското председателство в областта на земеделието и селското стопанство. За първи път Латвия е председател на съвета и ние искаме да изпълним нашата задача по много отговорен начин. Ние вярваме, че ключът за успешно председателство е, се състои и зависи от доброто сътрудничество с Европейския парламент. След това ние ще се съсредоточим върху едно положително и конструктивно сътрудничество с Европейския парламент. Латвийското председателство има за цел да осъществи стабилен економически растеж и да укрепи доверието на гражданите в Европейския съюз. Латвийското председателство ще е прагматично, ще е конструктивно. Ние съзнаваме сериозността на създалата се си ситуация и проблемите, с които трябва да се справим. Ние искаме да работим и ще работим опорито, за да намерим правилните решения. Може би вече знаете, че трите приоритета за латвийското председателство са конкурентоспособна Европа, цифровизирана Европа и ангажирана Европа. Искаме да увеличим и укрепим конкурентоспособността на Европа, да дигитализираме Европа и да я направим още по-ангажирана на международната сцена. Днес искам да се, да се съсредоточа върху конкурентоспособността в областта на селското стопанство. Необходимо е да подобрим конкурентоспособността на селскостопанските продукти от Европа. За това ние ще предприемем мерки за утвърждаване на конкурентоспособността в областта на лесовътството, рибарството, е, хранителната индустрия и хранителното производство. Уважаеми депутати, в момента сме изправени пред огромни предизвикателства в областта на селското стопанство. Преди време реформ, реформата на ОСП се бе въведена и в тази област, по този повод, реформата на ОСП е много важно институциите да си сътрудничат. Европейският съюз се ангажира в борбата срещу климатичните промени и тук селското стопанство играе голяма роля. Трябва да вземем предвид специално специфичността на сектора. Европейският съюз се застъпва и с, с, с, с, с свободна търговия с щатите и трябва тук, в този контекст, да защитим интересите на селските стопани от Европа. Европейския съюз трябва да се справя с опасни болести по а, животните, които преди не бяха познати, например, африканския грипа свинете. Освен това, в Европа се чувстват последствията от ембаргото срещу Русия. В много области и региони ситуацията е много сериозна. Ето защо трябва да се съсредоточим върху укрепване на, компетен... на конкурентоспособността на Европа. Не бива да забравяме, че европейските продукти са известни със своето качество. Те могат да предложат най-високото качество в света и те трябва да останат най-висококачествените продукти. Уважаеми европейски депутати, сега ще се спра на по-специфични въпроси. Ключов приоритет на нашето председателство ще, е, ще са разпоредбите за биопроизводството. След предложението на комисията, съветът проведе оживени дебати. Италианското председателство допринесе много за отбелязания в съвета напредък и успя да разреши доста деликатни въпроси. През декември бяха одобрени от съвета насоки. Основен момент за нашето председателство е да се започнат преговори с парламента. Очакваме доклада на парламента и много се надяваме този доклад да бъде публикуван по време на нашето председателство. Нека напомня, че работната програма на комисията включва оттегляне на предложението, ако няма напредък в областта. Ние искаме да работим за това комисията да не оттегли предложението си. Опростяването на регулативната база е друг при важен приоритет на латвийското председателство в областта на селското стопанство. Съветът иска да постигне споразумение по реформата на ОСП. Освен това, трябва да се намали административната тежест. Както и Европейският парламент, така и съвета иска комисията да продължи да работи за намаляване и опростяване на, на, на, за опростяване на процедурите и намаляване на бюрокрацията. Комисар Хоган е включил опростяването на законодателството и процедурите в сред своите приоритети. По време на нашето председателство ние ще работим за ясно послание към комисията в за нови реформи в областта на селското стопанство. Ще предложим определени мерки, които ще целят именно това опростяване. Естествено, не всички сме загрижени по повод на последствията от руското ембарго. Това ембарго е в сила вече от 5 месеца. За съжаление, няма яснота дали ембаргото, до кога ще остане сила това ембарго, кога то ще бъде премахнато или ще бъде удължено, е, ембаргото влияе много отрицателно върху сектора на селското стопанство и върху цялата економика. Европейският съюз реагира а, бързо и правилно, но без паника. Комисията каза, че ще предприеме съответни мерки, които да подкрепят селскостопанския пазар и то след като влезе в сила ембаргото. Комисията предприе и компенсационни мерки да, с целта на които е да подкрепят най-вече тези производители, които ста, страдат от ембаргото най-много, а именно производителите на мляко, плодове и зеленчуци. Ние следим ситуацията, особено развитието на тенденциите на пазара. Ще инициираме дискусия в съвета, ако нещата се влушат. Знаем колко непредвидима е се ситуацията. Затова е много важно държавите членки и комисията да следят е, за възможност за включване на Европейския съюз в нови пазари. Ето защо конкурентоспособността на европейските селскостопански продукти трябва да бъде увеличена. 1 април наближава, за това ние сме много загрижени за бъдещето на млечния сектор. Имаше много интенсивни дискусии за допълнителни мерки, които да подготвят сектора за бъдещите квоти за млякото. Секторът е много важен за цялата економика. Председателството разбира сериозността на проблема. Ние ще следим развитието на млечния пазар, включително и последствията от руското ембарго върху сектора. Искаме да може да реагираме на време, и да вземем, ако е необходимо, политически мерки за подкрепа на сектора. Освен това, знаем, информирани сме за дискусията в парламента, за перспективите на млечния сектор. Това е доклад по собствена инициатива и ние с интерес го очакваме. Освен това, лесовъдният сектор е много важен. Горите са основата за устойчивото развитие. Ние искаме Европейския съюз и държавите членки да участват успешно в 11-та сесия на Европейския форум за горите. Ще мобилизираме всички ресурси, за да осигурим добър принос и за да може да се постигне е, едно добро балансирано споразумение на международно на международната сцена. Друг приоритет е, е здравето на животните. Разпоредбите в тази област задават законовата база за справянето и превенцията на болестите на заболяванията по животните. И тук има нужда от опростяване на, закон, на, на законовата уредба и намаляване на, тежест, на тежестта за бизнеса. Опростяването е нещо важно за всички нас. Радвам се, че мога да ви кажа, че през декември под италианско председателство бе одобрен мандат в Корепер за тази област и така ние може да започнем тристранни преговори с парламента. Очакваме продуктивни, продуктивни преговори с парламента по това досие и се надявам да постигнем споразумение на трето четене, ако това е възможно. Извинявайте, на второ четене. А сега някои други важни законодателни предложения, които се обсъждат в момента. Съветът под ръководството на Латвийското председателство работи върху предложение за здравето на растенията. Работим по това да се получи в съвета мандат за преговори с парламента. Очакваме продуктивни, конструктивни преговори с парламента. Веднага, щом позицията на съвета е ясна, ще започнем преговори с парламента. Освен това, бих искал да спомена и предложението на комисията за схемите за плодове, зеленчуци и мляко. В работната програма на комисията за 2015 година се изпраща ясно послание до съвета и парламента, че Работата по това предложение трябва да бъде замразено, докато комисията оцени настоящите схеми. Следователно, топката е в игрището на комисията и ние очакваме с интерес резултата на, от оценката. Съветът, съветът анализира схемата, но не можаха да се намерят решение на всички спорни въпроси. Както знаете, съветът има определени резерви за правното основание, което се бе избрано от комисията. И като резултат работата бе застопорена през 2014 година. Нямаше за момента дискусии в съвета. Освен това, две други законодателни предложения, които се обсъждат в съвета. По отношение на зоотехническите разпоредби, ние ще продължим с работата по тях. и Ще излезем с предложения по техническите аспекти. Планираме в рамките на председателството да завършим работа по, ком, по текста компромис и ако е възможно, ще започнем преговорите е, преговорите по предложенията и измененията, идващи от парламента. Ние следим работата в комисията на парламента и се надявам да получим споразумение още на първо четене. Освен това, ние започнахме да обсъждаме предложението за, медикамен... за фуражите за медикаментозните фуражи. В заключение ще кажа следното. Предстоят ни месеци на много сериозна работа на... и се надявам, че в сътрудничество с вас ще се споразумеем по много досиета и ще може да работим заедно за решаването на много предизвикателства. Във всички случаи от наша страна аз мога да обещая, че ще участвам в едно успешно и продуктивно сътрудничество с вас. С интерес очаквам интересни дискусии в съвета и в парламента по всички важни въпроси, които току-що споменах. Искаме да осигурим продуктивен климат за преговорите, преговорите между съвета, парламента и комисията и съм сигурен, че едно такова сътрудничество ще доведе до положителни резултати. А сега с интерес очаквам вашите мнения за бъдещото ни сътрудничество. Освен това бих искал да зная вашето мнение по въпросите, които засегнах във въведението си. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря, господин министр. Както поискахте и самия вие, но и за нас е обичайно дискусията да започне веднага. Имаме по две минути на всеки координатор. Господин Дес, НП. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър. Радвам се, че днес сте при нас и можете да говорите пред нас. Латвия е <clears throat> много важен член на е, Европейския съюз в Берлин. Латвия откри зелените седмици на Европа. Благодаря и много се радвам. Аз съм абсолютно сигурен, господин министр, че вие и вашите колеги, и вашия президент, и всички отговорни лица ще осъществят едно много добре и високо квалифицирано председателство. Аз е, се възхищавам от Латвия по начина по който организираха бюджета си. Е, след като Съветския съюз им остави много незавидно наследство. Сигурен съм, господин министр, че ще си сътрудничим добре, добре и изобщо не се притеснявам от това. Зная обаче, че бойкота на, Рус, на Русия засяга много балтийските държави и Латвия. И не разбирам защо Брюксел и комисията а, трябваше, им, тря, на, на, на Брюксел му трябваше толкова много време преди да предприеме съответните мерки за за помощ на засегнатите производители. Вие правилно засегнахте основните теми, по които ще работим. Може да мислим по съответните законодателни актове, дали да бъде продължена по някой от тях работата, дали да, бъде, да бъдат оттеглени предложенията, но това е предмет на по-нататъчни обсъждания. Във всички случаи от името на моята политическа група ви желая много успех във вашето председателство. Благодаря. Господин Декастро има думата. Благодаря. Благодаря ви за изложението, което направихте. За мен е изключително удоволствие да чуя земеделски министр на Латвия. Една държава, която има министр-председател, бивш министр на земеделието. Така че очакваме 6 месеца много интензивна работа по земеделската тематика. Те искам да подчертая само два аспекта. Първият аспект е свързан, казахте го и вие, свързан с млякото. Знаете, че влизаме сега с една, в една все по-дълбока криза на млякото. А, няма нищо положително, което да се задава. Имаме ембарго от Русия, както знаете. А, нараства европейското производство. А, последните данни показват над 5% нарастване. От друга страна имаме спадане на а, потреблението, падат цените изумително бързо и са на колене вече много-много производители и животновъди. Смятаме, че е изключително важно да се предприемат мерки за млякото. За съжаление, повече от веднъж сме се срещали с комисаря Хоган, който голям оптимизъм изразява по този въпрос и много се надявам, че латвийското председателство ще може да ни помогне да усетим ясен глас по този въпрос. Втората точка, която ще засегна, засяга нещо друго важно, като като законодателен документ, вие го цитирахте, става дума за образованието, за плодовете и млякото в училището. Много ми се иска латвийското председателство да работи с съвета, за да се опита да промени поведението на съвета, който е против предложенията на Европейския парламент. А ние искаме да продължим това предложение да се разглежда като процедура по съвместно вземане решение. Не искаме парламента да бъде изключен от взимането на това решение. Много се надявам вашето председателство да е това, което а, да даде тласък и да не отхвърля а, ролята на Европейския парламент, което е много важна. Много ви благодаря и ви пожелавам успех през вашето 6 месече. Благодаря. Благодаря. Господин Wojciechowski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie ministrze. Благодаря, господин министр. Много големи очаквания имаме от латвийското председателство. В много важно време се случва всичко това. И особено в Централна и Източна Европа. Мисля, че това е, е много добро че точно в този момент идва точно вашето председателство. Латвия е една от държавите, които са най-засегнати от руското ембарго. Финландия, при Балтийските държави, Латвия, Полша бяха засегнати пряко от, като източни държави на Съюза. Вие го споменахте това и аз се радвам, че то е сред приоритетите ви. Имаме обаче и нови обстоятелства, които възникнаха в, това, в този смисъл. Бяхме информирани, че Европейската комисия по абсолютно непонятни причини позволява двустранни опити за е, премахване на ембаргото. Тоест, държави членки, включително големи държави членки, могат да се спогодят с Русия и да си договорят е, удобни условия. Е, това е от политически интерес, разбира се, за Русия, която иска да разбие, да раздели европейското единство и солидарност. И това не трябва да се позволява. Трябва да бъдем обединени и силни. И това е една от задачите на латвийското председателство. Ние сме единен Европейски съюз. Има единен пазар. Така че ако има санкции, които се налагат, или ако има ембарго, то тогава всички за един. И един за всички. Ако нарушим този принцип, ще се окажем губещи. Така че много ви моля, господин министр, имайте това предвид и вземете това предвид като нещо много сериозно сред вашите приоритети. Моля ви да се намесвате, ако има такива опити. Не можем да позволяваме държави членки, независимо от намеренията им и плановете им, да говорят с Русия в двустранен план. Ако това се прави, то тогава Европейския съюз ще бъде нещо безмислено. За съжаление, това е така. Ще ви наблюдаваме и сме готови да си сътрудничим с вас. Следващия оратор е господин Роде. Благодаря, благодаря за вашето въведение. Аз като дъчанин много се радвам да за това, че Латвия поема председателството на Европейския съюз и желая всичко хубаво и много успех на министъра със следващите 6 месеца. Радвам се, че министърът говори за опростяването, защото всички сме в една такава ситуация, където се вижда, че в селското стопанство нещата са много сериозни и има нужда от много опростяване. Трябва много внимателно да следим как се прилага реформата на ОСП. Не бива да се стига до това нашето селско стопанство да губи конкуренция, конкурентоспособността си. Трябва изключително да сме внимателни за това как да приложим цялата част за озеленяването на селското стопанство. Искам да попитам министъра каква ще е инициативата, така че съвета да стигне до заключението за прави... до заключение за това как правилно да се приложат зелените елементи в законодателството, така че да не се накърни конкурентоспособността на цялата економика и особено на селското стопанство. Мисля, че е изключително важно както на, за министрите, така и за съвета на министрите, но също така и за комисията е важно да, имат, да имаме ясни задачи, когато става дума за приложението. Освен това, нещо, което министърът не спомена, а именно пакетът за чистотата на въздуха. Господин Ройтерман и аз сме е, се занимаваме с този въпрос. Е, много е важен този въпрос. Е, това досие е може да помогне много за подобряване на, чистота, на, на, на чистотата на въздуха, но също така този пакет е важен за утвърждаването на, на конкурентоспособността на селско-стопанския сектор. Благодаря. Благодаря. Сандра има думата. Е, Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа на господин министъра, че като говорим за... Говорихте за договорите за свободна търговия, по които се работи в момента. И преди няколко месеца в рамките на тази комисия ни беше представен един доклад, който казваше, че европейските земеделски стопани ще загубят от тези преговори по споразумението за свободна търговия Имам едно предложение, т.е. трябва да се неутрализират преговорите по този договор поради отрицателните отражения на договора върху земеделските стопани. Вие говорихте много за конкурентоспособност, но мен ми се иска да говорим, като говорим за конкурентоспособността, да знаем как тя е съвместима с заедостта в областта на земеделието и още една забележка относно е, сектора на млякото. Всички знаят, че в момента има сериозна криза в е, млечния сектор, която се засилва през е, пролета с края на системата с квотите. И ми се иска в съвета да се опитате да подскажете една дискусия, за да може да се направи нова оценка и да се види дали ще е добре да се запази и контрола на млечното производство, което, тъй като това е основно, за да може производителите да останат в Европейския съюз. Благодаря. Ja, Minister, ich darf Sie auch recht herzlich im Namen der Grünen Fraktion. Благодаря. Добре дошли и от името на Зелените. В петък се видяхме на откриването на Зелената седмица. По същество сега, аз се интересувам от регламента за а, екологията, за еко, пакета с екологичните мерки. А, комисията казва след 6 седмици всичко ще е наред. Е, аз мятам обаче, че трябва да сме много по-предпазливи с работата си. Ако комисията беше работила по-добре, по-качествено, щеше може би вече да е готова. По-добре е да се бърза по-бавно, но да се работи по-качествено. Сега за млякото мога да подкрепя моите колеги. Това което чух до момента, според мен е малко. Ние сме в криза Въпросът не е да търсим само нови пазари, но въпросът е и да водим не толкова популярни дискусии, а именно дискусиите за цената на млякото. Млякото струва 20 цента в момента. Това е много сериозна тема. Трябва да ги обсъдим. Има и други теми. Тази сутрин говорихме за това. Програмата на Юнкер за инвестиции – това е друг, въп... друг въпрос. Не бива е, селско-стопанските райони да останат недооценени и да изпаднат от тази програма. Те трябва да са част от тази програма. Има много отговори, които чакат, има много въпроси, които чакат своите отговори. И накрай, накрая споразумението ТИТЕП. Мисля, че вие също сте критично настроен. Не трябва да сме ефорични. Селското стопанство и особено малките фермери няма да спечелят от това споразумение, така че надявам се вие в преговорите да бъдете доста критичен, така че наистина да не сме прекалено еуфорични и да не очакваме прекалено много, защото селското стопанство може да загуби. Господин Агня. Добър ден, господин министър. Когато министр от земеделието на малка страна поеме председателството, винаги държа да му кажа, че има някои държави, като Великобритания, където огромна индустрията, много интензивна и там работят много хора. Един от проблемите, с които ще се срещнете още в началото, е законодателството за е, биофермерството, т.е. трябва да бъдат всички фермери или с органично производство, или без. Не могат да имат разделено производство. Част от тези стопанства са над 400 хектара, трябва да ползват един вид разнообразие, т.е. или трябва да се върнат към 400 органично, или да не. Това трябва да бъде прекратено, защото ще попречи на био или органичното замеделие. биоземеделци трябва да използват само биосемена. Според мен това съвсем практично. В крайна сметка, биофермата фермата не трябва да изисква семената да бъдат биосемена. Не, чисто и просто трябва торовете и всичко, което се използва по самата ферма, да бъде био. В момента са много колебливи цените на млякото. Един от пътищата за смягчаване на това е да има обмен на фьючерси. Мисля, че може да се направи. Аз съм го правил лично. Има хора, които казват, че търгуването с фьючерси е ужасна работа. Не е дяволска работа, помага. Много ви моля да използвате влиянието си, да спрете това ужасно нещо, което се нарича МИФИТ, след няколко години ще влезе в сила. Споменахте а, горите, говорихме тази сутрин по тази тема и трябваше да припомня, че Европейския съюз не трябва да се меси в горите, а постоянно се опитва да се набъркат в английските гори. Не може така. Медикаментозните фуражи. Имаме отлична система в Зеленото кралство. Не искам никой да се бърка в английската система. Благодаря. Дякую, пани посилканията. Една минута. Жакалниете. Е, министр Кункс, man ir liels prieks jūs apsveikt šeit. Локс. Господин министр, много се радвам, че сте тук, Комисията по замеделие. Искам да говоря за млечния сектор. При предишните години Европейската комисия даде помощ на Балтийските държави и Финландия, Участи компенсира загубите, създадени от руското ембарго. Какви решения виждате на европейско ниво за млекодобивния сектор и семеделските стопани? Руския пазар е затворен за нас. 1 април наближава. Млечните квоти ще бъдат премахнати тогава. Как ще се променят цените и защо динамиката на цените как ще се промени на пазара с млечни продукти? Благодаря, господин Кужмик. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja chciałem zapytać pana o... Благодаря, господин председател, господин министър. Искам и аз да говоря за млечния пазар. Много е сложно положението там. Знаем, че на 31 март ще бъдат премахнати млечните квоти. В същото време държавите членки на Съюза са обект на големи глоби. Готови ли сте да направите нещо по въпроса? Защото има, както знаете, и руско ембарго и за това млякото се търгува на много ниски цени. Понези земеделски стопани от държавите близко до Русия наистина губят много. И мисля, че на тях ще бъдат наложени най-високите санкции за миналите две години. Може ли да кажете нещо положително като председателство, някакви мерки? Говоря и за полските фермери. Следващият оратор. Благодаря. Радвам се, че съм тук. Казва господин Хуйтема. Подобно на господин Агню, я ще говоря за органичното земеделие или биоземеделието. Комисията казва, че ако няма споразумение през едните 6 месеца, то ще, тя ще оттегли е, предложението си и ще дойде ново предложение за споразумение. Вие казвате също, че само два пъти ще го обсъдите. На 16 март и на 11 май. Говоря за обсъждане в съвета. Смятате ли, че това е достатъчно, за да се обсъждат тези толкова тревожни теми? Дерогации за биоземеделие, за фуражи. Държавите членки не могат да бъдат гъвкави поради делегираните актове. Питам се дали това е достатъчно, тези две срещи, за да се обсъдят всички тези въпроси. Благодаря, господин Лопе. Gerbiamas ministrė, sveikinu aš Jūs čia pas mus komitete kaip kaimininės šalies. Благодаря. Господин министр, добре дошли и поздравления за вас. Аз също ви пожелавам на вас и на вашата страна да постигнете целите, които си поставяте за председателството. Моят въпрос е, това, което споменахте за конкурентоспособността, то е много важно. То е наистина заслужава да бъде приоритет. Конкурентоспособността ще осигури жизнеността на селското стопанство, но също така е много важно да знаем колко печелят нашите фермери подкрепата на фермерите не е достатъчно, те не са достатъчно конкурентоспособни. Организациите на селските стопани не са достатъчно добре развити, цялата мрежа не е добрата развита, веригата не работи достатъчно добре. Смятате ли да предприемете мерки в това отношение? Господин министр, казва госпожа Мюллер, вие сте по образование е, човек, който се занимава с селско стопанство. Искам да зная от вас е, какво е вашето отношение към е, документа на комисията по отношение на лесовътството. Знаете, че в този сектор има на 30 милиона работни места, имаме на значи, 60 милиона собственици на гори. Тези хора трябва да бъдат защитени. Искам да ви кажа, нямаме обвързващи планове за управление на горите и ние не искаме такива. Моля ви, позицията на, Европейската, на Европейския парламент, която ще приемем, моля ви да я подкрепите. Освен това, искам да ви помоля да балансирате изходния документ от комисията. Господин Кайовски. Благодаря. Господин министр, аз исках да ви попитам какво е вашето отношение към европейската солидарност, каква е вашата оценка в контекста на руското ембарго. Европейските държави членки имали понякога в определени области, например отглеждането на птици, производството на яйца. А комисията има друго мнение. Е, тя смята, че държавите членки не би трябвало да имат подобни, подобни договори. А сега се поставя и въпрос за свинския грип, африканския свински грип. Не може да оставим нашите животни да бъдат защитени, то не само свинете, господин Катени. Добре дошли, господин министр. Аз е, искам, исках да говоря за квотите в млечния сектор, но колегите вече засегнаха въпроса. Ще ви задам общ въпрос за конкурентоспособността на селскостопанския сектор. Непрекъснато се заговори за това. Е, ясно е, че няма две мнения по този въпрос. Но каква ще е ролята на съвета според вас при защитата на малките фермери? Защото те са принудени да произвеждат колкото се може по-ефтино. Не може да има регионално развитие, сълскостопанско развитие без подкрепа, без силни малки фермери и семейни ферми. какво е вашето отношение към семейните ферми и подкрепата за тях? Салве, сеньор министро. Господин Зулу има думата. Здравейте, господин министр. Моите колеги, аз съм съгласна с тях за регламента за биоземеделието. Надявам се вниманието, което ще отделите, да бъде ефикасно. същото време много бих искал да се обърне доста внимание на програмата за млякото, зеленчуство и плодовете в училището. Една програма, която е насочена към младите, една образователна програма, която ще определи бъдещето на земеделския свят в Европа. По-специално искам да ви задам два конкретни въпроса. Единият въпрос е свързан с регламента за здравето на животните цитира се малко по-рано. В този регламент се споменава аспекта за добруването на животните. Този парламент държи на това. Какво мислите по този въпрос? Моля ви, мислете за добруването на животните. Свързано с здравето на животните и вие като съвет какво ще направите по въпроса. И накрая за руското ембарго. Говорихте за мерки, за подкрепа, както и за търсене на нови пазари. Да, това са решения, но руското ембарго показа отново, че съществува една нелоялна конкуренция между държавите членки в Европейския съюз. Вместо да се търси извън Европа път, защо да не се насочим към вътрешно програмиране? Благодаря. Dziękuję pani poseł Doc. Thank you, uh, Mr. President. Uh, Minister, you're very welcome. Госпожа Додс. Благодаря, господин председател. Добре дошли, господин министр. На вашето въведение мога да кажа, искам да говоря за млечните, млечния сектор. В Ирландия хората ще са разочаровани. И е, има определена нагласа за това, което се случва. 20 пенса за литър получиха фармерите в Ирландия. Това е много ниска цена, много по-ниска от производствената цена в Ирландия. Няма знак за това, че цените ще достигнат разумни нива. И това се вижда и от лобистка страна. Ние сме много разочаровани от, този, от този нагласа на изчакване. Вие говорите за конкурентоспособността на сектора. Естествено, ние ние би трябвало да преследваме тази цел, целта на производителността и устойчивостта, но в момента се страхуваме, че е, ситуацията е такава, че млечният сектор ще загуби пазарни дялове в глобален мащаб мащаб, защото именно и ситуацията е такава каквато е. Благодаря, господин Андрио. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, че сте тук и за презентацията, която направихте. Аз също искам да подчертая въпроса с кризата в млечния сектор. Вие казвате, че ще следите много внимателно развитието на пазара, но бих искал както казаха моите колеги, да поставя ударението върху значимостта на кризата, която живеем. Мисля, че и тази, която идва, ще бъде много сериозна и ще се продължи с вече от тук нататък с кризата в областта на месото и така нататък. И мисля, че от... вместо да следваме, ние трябва да изпреварваме събитията, и накрая искам да кажа, че отвъд кризата в млечен сектор, как нашата комисия се ни запитва за това, което работим, двата, двата отчета за законодателни отчета, единия за биологичното земеделие, другото в млякото за и плодовете в училище. Така няма да може да работим, ако не спазваме ангажиментите, които са поети. Благодаря. Посел Долфман. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Herr Minister, ich Господин Долупан, да благодаря господин председател. И мен ме интересува въпросът за млякото. Мисля, че сме в, в економическа криза, това е ясно, но е, това, че действието на квотите ще приключи е, след известно време, това ще отежни положението в сектора. Има уязвими области, например планинските региони, по-удалечените региони. Няма отговор на това заключение. Сега не знаем какво ще се случи, изчаква се, но може би това е най-лошата альтернатива за селските стопани. И много се надявам вашето председателство да предприеме инициативи, особено за, за уязвимите области. Това, което колегата Агнио каза, е правилно и вяжно. Рядко съм съгласен с него, но защо да не помислим наистина, когато имаме толкова а, неясни и, и променливи цени, защо да не мислим за въвеждане на, за използване на фьючерсите в областта именно на, на млечния сектор? Благодаря, господин председател. Добре е дошъл и искам да ви пожелая успех по време на вашето председателство. Иска да подчертая няколко неща. Най-вече тази цел, която имате основно за ваше председателство, но също така ще трябва да има и по-ефикасни дейности от страна на комисията, но също и съветът да знае, че ситуацията с хранителната верига днес не е добра има действително слабост и която прави така, че земеделските стопани са уязвими и отвъд дебата, който водим, трябва да се действа. Това, което ме притеснява, това е трансатлантическия договор. Ние казахте, че трябва да защитаваме нашето земеделие. Все още не знаем. Все още няма достатъчно прозрачност в това отношение. Не знам какво ще стане. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Ашвард. аз бях докладчик по, с, с, на тема опростяване на процедурите в селското стопанство и получих от парламента и съвета подкрепа. Но, за съжаление, реформата на общата селско-стопанска политика е много по-сложна в момента, отколкото е, е опростена всъщност. И е хубаво, че вие, господин министър и комисар Хауган, е, хубаво е, че вие казвате, че има нужда от опростяване, но говорейки за опростяване не е достатъчно. Трябва ни, трябват ни конкретни мерки. Нека ви дам един пример. Ето, например, правилото за трите култури би, правилото е много сложно и бюрократично. Сметната палата предупреди, че някои от разпоредбите за озеленяване са прекалено сложни и ще доведат до противоречив и по-скоро негативен доклад от, сметната, от страна на Сметната палата. Може ли да се ангажирате с това, а, не само да говорите хубави думи, а да предприемете действия за истинско опростяване на законодателството. Господин Бода. de dumneavoastră că sunteți conștient de cel puțin două mari pe care le... Господин, благодаря, господин председател.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 domnule ministru, aș dori să știu concret ce veți... Господин министър, бих искал да зная конкретно какво ще направите за да предотвратите сериозната криза, която ще проистече от премахването на квотите в млечното производство. Руското ембарго няма да изчезне, съвсем е ясно това от последните разговори, които бяха проведени министрите, но какви са сроковете и какви са конкретните въпроси, които ще бъдат проучени както в съвета, така и в комисията и в нашата парламентарна комисия. За момента няма нищо конкретно. Благодаря. Dziękuję Пани посъл Хаса Кампа. Eh, dank u wel, voorzitter. Eh, welkom, minister. Ehm, als vertegenwoordiger van de Partij voor de Dieren... Благодаря. Като представителка на партията на животните. Надявам, надявам се, че вие няма да загубите под внимание добруването и хуманното отношение към животните по време на вашето председателство. Имам два специфични въпроса. Най-напред е, транспорта, превоза на животните. Наскоро нидерландските, дански и нидерландския министр казаха, че трябва да бъдат намалени сроковете за превоз на животни до 8 часа. Искам да знае дали по време на вашето председателство ще поемете инициативи в това отношение да се състави една работна група по този въпрос. След това по повод конкурентоспособността, много колеги говориха по това. Наскоро, когато зададох един въпрос, относно украинския внос в Европа. Отговориха ми, че Европейския съюз не иска да налага своите стандарти на други страни. Добре, като си помислим за други търговски споразумения, нещата са малко сложните. Може ли да гарантирате, че ще бъдат спазвани нашите стандарти в рамките на международни договори? Благодаря. Далея. Благодаря, господин председател. Добър ден, господин министр. Искам като някои колеги също да поставя ударението върху една специфична точка. Считам, че в нашите европейски общества, където днес здравето на децата е поставено под въпрос от нарастващото затластяване в нашия, нашия континент, програмата за мляко, зеленчуци и плодове в училище – трябва да бъде част от вашите приоритети. Благодаря. Кой е пани президент Магинес? Госпожа Магинес, заместник председател. Благодаря. Добре дошъл, господин министр. Съжалявам, че малко закъснях. Не знам дали сте говорили по един въпрос, който ние ще обсъждаме днес след обяд. Става дума за нелоялните търговски практики в продоволствената верига. Този въпрос е в нашия дневен ред, ако може съветът да каже нещо по въпроса, защото държавите членки подхождат индивидуално. Ще има ли възможност да се направи координация? на ниво Европейски съюз, а не всяка държава да си има свой подход. Благодаря. Господин Яр, благодаря, господин министр. Имам е, три въпроса. Най- напред наистина производството на мляко в уязвимите региони. Не смятате ли, че особено за уязвимите региони е, трябва да задействаме втория стълб, а именно сълскостопанските региони. Трябва, според мен, да, я, да използваме този инструмент. Според мен там, от там, от този втори стъп могат да дойдат средства за подкрепа на, на производителите в тези региони. На следващо място, намаляване на бюрокрацията. Много колеги говориха за това. Искам отново да ви помоля за подкрепа, за схемите за предлагане на мляко в училищата да има нови разпоредби за, в областта, които да са ориентирани към практиката. По принцип всички са за това, обаче е, проблемът е с приложението. И на трето място, намаляване на бюрокрацията. Господин Хълган, комисар Хауган се обърна към всички министри с апела да се намали, бюро, да мали, намали бюрокрацията е, моля да го следвате в тази насока. Добре дошъл, господин министр. Много говорихме за млякото, но и други производства са застрашени в момента. Не считате ли, че съветът и комисията трябва да бъдат е, малко по-активни е, по отношение на тези продукти, чакаме да тече времето, но няма някаква политика по отношение на руският е, ембарго. Сега се развиват и други пазари в Азия, конкуренти се установяват там и ни се струва, че нашите предприятия не ползват от страна на комисията истинска подкрепа, за да присъстват на тези пазари, които са альтернативни и които са, може би, единственото решение, за да се повдигнат цените на земеделските продукти в Европейския съюз. Благодаря ви. Сега изслушахме всички желаящи да се изкажат. Господин министър, моля, заповядайте да отговорите на въпросите. Много благодаря, почитаеми депутати, благодаря ви за въпросите. Очаквах въпросите, които ми зададохте. Говорихте за млечния сектор, общата политика, програмата за мляко, плодове и зеленчуци в училище, екологичното земеделие. Мислили съм по тези въпроси още преди началото на председателството. Поставили сме си цели. Председателството обаче не е единственото, което взема решения. Много добре го знаете. Ще се опитам да отговоря на въпросите ви, така както ние виждаме нещата. Искам обаче да групирам, извинете, тези въпроси, защото въпросите се повториха до известна степен и засягат различни сектори. Сабилдес es gribētu jums е, teikt par trīs jūsu tādā jautājumu grupām sekojošo. И така. Три групи въпроси имаше. Първо, млякото и плодовете в училище. Латвийското председателство е съгласно с Европейския парламент, че този въпрос трябва да бъде разрешен, трябва да има напредък и нямаме нужда от сложна оценка на програмата, нови предложения, защото има регламент, който работи много добре в Европейския парламент от много години вече. Затова призовавам комисията да извърши всички действия, които е планирала, така че да не пречи на общия график. за да стигнем до бързо споразумение. Сега за биоземеделието. По време на заседанието на съвета през май трябва да се постигне общо споразумение. Очаквам, че Европейската комисия ще бъде готова да си сътрудничи с нас, ще прояви гъвкавост. Това е изключително важно за самите държави членки. Макар, че често е, трябва да говорим по много технически въпроси, е, те са много важни за държавите членки. Общият ни подход към ОСП. Общия ни подход. Това е много важен въпрос за нашето председателство. Важен е и за всички държави членки. И в този смисъл очакваме Европейската комисия да оказва сътрудничество по важни въпроси, по които заключенията на съвета се очакват да дойдат през май. Съветът привлича вниманието към делегираните актове, които са важни за ОСП. Това описва нашия подход към комисията. Ще насръчаваме комисията да действа, да си сътрудничим по тези важни въпроси. Сега ще отговоря на господин Дес. нека кажа следното. Председателството ще следи внимателно случващото се. Ще следим тенденциите на пазара. Ако са необходими такива дискусии. Балтийските държави Латвия, Естония и Литва и Финландия е, са най-силно е, засегнати от руското ембарго. Знам, че положението е различно в различните държави, последствията от ембаргото са различни и когато в съвета имаше дискусии, дискусията не беше много хомогенна. Нямаше едно единствено решение, в което да се каже, трябва да се действа бързо, с изваредни мерки. Не, реши се, че трябва да се види как се развива пазара, да се види на къде върви и първите месеци след налагането на ембаргото ние нямаше как да отгатнем каква ще е ситуацията. Сега в отговор на господин Декастро. За млечния сектор. Не искам да повтарям, но през декември обсъждахме полското предложение за перспективите за млякото. Искаме да се платят тези наказания, които ще се наложат или санкции за превишаване на млечните квоти в рамките на няколко години, т.е. да не се иска плащане на санкцията незабавно. Това предложение, което направихме обаче, не се е, радваше на политическа подкрепа. Следващия път, е, когато ще се обсъжда това, е съвсем скоро. Включено е заседанието на 26 януари. Мисля, че ще започнат огромни дискусии за млякото, за ембаргото, последствията. Но след като се състои заседанието, тогава ще мога да дам по-голяма яснота. за млечния сектор. Не помня кой депутат какво зададе. А, не, всъщност господин Войчаковски е това от Польша. И господин Калиновски. Говорихте за единен подход, единен фронт за справяне с ембаргото случай говорим не само за млечния пазар. Ние няма да променим своя подход, защото сме председатели на съвета. Не, ние също смятаме, че трябва Не искаме двустранни споразумения за отваряне на пазара за определени продукти от определени държави. От гледна точка на председателство трябва да кажа, че такава дискусия при нас няма да мине. Nākošais jautājums par kopējās lauksēm. Следващия въпрос е упростяването на ОСП. Вече ви обясних подходът ни. Казах ви какво ще предприемем, каква ще бъде насоката, в която ще работим. Имайки предвид а, възможностите, ще изпратим ясен сигнал към Европейската комисия за това, кои са онези сфери, които трябва да бъдат опростени спешно. Това ще бъде обсъдено от министрите държавите членки. Мисля, че комисията разбира значимостта на този въпрос. Надявам се, аз лично, че ще бъде достатъчно пряма и ще действа конструктивно. Сега за мерките за, от екологичен характер. Разбира се, този въпрос е изключително важен и трябва да бъде свързан ако се увеличи допълнителната тежест, за да не се при... т.е. До, до степен, до която не могат да се прилагат тези екологично съобразни мерки. Това може да доведе до много а, грешки и оттам санкции. Мисля, че преди време, когато започнахме тези мерки, обсъдихме с господин Дес. И личното мнение а, не се е променило. Ние обаче сме председател. Трябва да го обсъдим с колегите. Но трябва да им покажа, че тези решения трябва да са разумни и не трябва да създават допълнителна тежест. Ще видим дали ще успеем, това ще стане ясно. Сега за климатичните изменения и чистотата на въздуха. Имахме дискусии и съветът смята, че реформата на ОСП всъщност допринася за борбата с климатичните изменения. Министрите в своите дебати съвсем ясно показаха, позицията на фермерите. Много ясно се изразиха министрите. Те казаха, че тази мярка трябва да бъде предприета в същото време, изразиха и своята разтревоженост. За това, как тази мерки, тези мерки ще засегнат и малките стопани, и по-големите стопани преди да сме получили техническото предложение по подробностите на тези мерки, за да е ясно как ще се случи това, какво ще бъде планирано, не можем да, кра... да сложим край на тази дискусия. Дискусията тече и ще тече, докато не се изяснат нещата. Ще изслушаме също така и становищата на всички държави членки и ще се опитаме да стигнем до компромис. Съвета трябва да действа, но не мога да ви дам конкретни, конкретни, конкретни данни. Хаслинга Кунгс руная Господин Хаслинг говори за биоземеделието. Имаше въпроси. Много министри от държавите членки Изразих загриженост, че предложението на комисията може да застраши развитието на биоземеделието. Италианското председателство организира дискусии. Имаше е, напредък. Целият текст, който бе обсъждан, имаше технически аспекти и решихме доста деликатни проблеми. Съветът знае кои са отворените въпроси и които и за които ще трябва време, за да могат ще да се намери решение. А именно раз, разделянето на една <clears throat> ферма на, на биочаст и не биочаст. Аз говорих по този въпрос с мо, мои колеги вчера и те казаха, че е трудно да се намери добро решение, но може би може да се каже, да се помисли за това една ферма да да се занимава, да се даде възможност за един селски стопан да се занимава както с биологично, така и с небиологично а, семеделие. Аз тук говоря както за големите, така и за малките ферми tre. Nej, vad stod det? Sessionalt här. Nu kommer jag in. Mm. Aha, går du in på Tālāk varbūt es gribētu teikt arī dažus vārdus par tiem jautājumiem, kuri līdz šim. А сега ще се спра на тези въпроси, по които няма отбелязан напредък. Това са същите въпроси, по които ще говоря с комисията. Аз вече се спрях на биоземеделието. Не зная дали ще, има, ще имаме успех в тази област, но така или иначе ще обсъждаме биоземеделието и в бъдеще. нерешените въпроси. За тях ще имаме нужда от повече време, отколкото ще трае нашето председателство. Тук имам предвид, например, въпроси като нелицензираните продукти. По време на зелената седмица с нас се свързаха производители и селски стопани животновъди, които засегнаха именно тези въпроси ще помолим комисията да направи, да изготви оценка. Така че да може да обсъждаме нелицензираните продукти и тяхното ниво, то не може да е нулево, но ни трябва една компетентна дискусия. Тоест, за тази дискусия трябва да се подготвим и да я проведем а, в компетентно и разумно. И това трябва да се случи в много кратко време. Съвета, съветът по рибарство и селско стопанство. На 15 септември подкрепи предложението на комисията ще продължим работа по това предложение за млечния сектор и се надяваме да приключим с преговорите до края на нашия мандат. А сега бих искал да се спра на споразумението ТТИП. И на свързаните с него преговори. Бе изразена загриженост по отношение на последствията за селските стопани, за производителите, за бизнеса като цяло. Естествено, не може да кажем, че това споразумение – не може да има съмнение, че очакваме економически растеж, но разбираме и колегите, които са загрижени по повод на това споразумение. Има рискове, които са свързани с това споразумение. И това са рискове, които засягат фермерите. Ние сме изразили нашите резерви по отношение на хран... безопасността на храните и други области. Не смятам, че позицията на съвета ще се промени значително по отношение на, трансатлантическо, на споразумението за трансатлантическо партньорство. Затова това Изискванията, които сме заложили за подписване на споразумението, смятаме, че тези изисквания са разумни и те отговарят и отразяват загрижеността на хората и тяхното желание за безопасност на, страните, на храните. Сега за лесовъдния сектор. Госпожа Милер зададе въпроса за лесовъдния сектор, за горите да, нямаме обща политика за горското стопанство в Европа. Има държави, които имат стратегии за горското стопанство. Те са дългосрочни перспективи. И не искам да ви кажа, е, че ние в, по време на нашето председателство ще ви получаваме как да управлявате Е, е, така, наистина няма да ви получаваме, че е, как да управлявате горите си, но ще се опитаме да намерим <clears throat> общ знаменател, който да стане изходна точка за една стратегия в областта на лесовъдния сектор. Аз ще представя доклад Преоне и в него ще отразя вашата загриженост. Но подчертавам, няма да ви получаваме как да управлявате горите си. Не es decir, mira, no, не me casas no, mira, Ja. Vēl tika jautājums uzdot saistībā ar mazajām ģimenes saimniecībām. Освен това, имаше и въпрос за малките семейни и за начина по който общата селско-стопанска политика може да повлияе или да навреди на малките семейни стопанства и е да накърни тяхната конкурентоспособност. Мисля, че трябва да проведем дискусия по този въпрос. И аз лично и моите колеги, ние не смятаме, че трябва да застрашаваме конкурентоспособността на малките ферми. Моите колеги ще се занимаят с въпроса, защото е важно да подобрим конкурентоспособността на малките селски стопани. Не мога да изляза с списък на мерки, но съм убеден, че большинството държави членки е на вашето мнение? Те смятат, че трябва да се помогне на малките ферми, за да подобрят те своята конкурентоспособност. В заключение, искам да се спря на нелоялните търговски практики в хранителната варига. Естествено, това е страшно важен въпрос. От наша страна мога да кажа, че подкрепяме доброволните инициативи. Смятаме, че трябва да продължим да следим ситуацията и нещата, които се случват в областта. Преди няколко заседания на съвета ние говорихме точно по този въпрос и имаше дискусия. Ако си спомням правилно, комисията бе помолена да изготви процедура по наблюдение за анализ на нелоялните търговски практики – за да оценим значението на този въпрос. Имаме намерение да продължим дискусията и да обсъдим въпроса отново на следващо заседание на съвета. Защото ситуацията в държавите членки е различна и е важно да се разбере какви са специфичните проблеми и какви общи решения може да вземем в борбата с нелоялните търговски практики. Това е. Това беше от моя страна в опит да отговоря на вашите въпроси. Председателят, благодаря. Благодаря, господин Дуклавс, латвийски министр на земеделието. Благодаря за това, че се спряхте на много от нещата, които бяха засегнати от нашите колеги. Желая ви успешно председателство. Надявам се на още срещи по време на вашия мандат. Може би ще може да се видим по повод на Панаира в Милано или по други поводи. Благодаря ви. С това приключваме точка 8, а именно размяна на мнение с латвийски министр на земеделието, представител на председателя, на председателството. Господин Дуклавс още веднъж. Обръщам се към колегите, които казаха, че Латвия е малка страна, и засегнаха проблемите с биоземеделието. Искам да ви обещая, че ние ще сме много разумни, много опорити в нашата дейност и няма да предприемем дейности, които да нарушат развитието или да застрашат развитието на селското стопанство.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 Jest, jest, no. Proszę Państwa, bardzo proszę. Zaczynamy. И така, колеги, продължаваме с заседанието. Преминаваме към точка 9 от дневния ред, а именно производство, пускане на пазара и употреба на медикаментозни фуражи и отмяна на директива на съвета 90 черта 167 черта ЕЙО. Това е много стара директива. Докладчикът е госпожа Гилера Гарсия, но ще започнем с информация от комисията по досието. Искам да помоля представителя на генерална дирекция Санко госпожа Понгелини да вземе думата. Бонжорно а Добър ден на всички. Аз представлявам Европейската комисия заедно с колегата. и Искам да ви представя нашето предложение за промяна или преразглеждане на регламента за производство пускане без употреба на кметозни фуражи. Е, е, Това предложение е разработено от нас с различни цели. Една от целите е, и започваме на първо място с хармонизирането на пазара европейския. Знаете, че директивата, която в момента е в сила, вече е станала практика в различните национални законодателства. За съжаление, тя доведе до изкривяване на пазара, свързано с различното прилагане вътре в държавите членки. Така че една от целите всъщност беше да преминем от стария подход към нов подход. Като не забравяме, новите идеи, които се въведоха. Както виждате, директивата е от 90-те години. Това означава, че е била разработена в края на 80-те. Тоест, там и целите и приложното поле са били много далеч от тези, които имаме днес. И като, например, отговорност на операторите, идеята от полето до вилицата и така нататък. Крайната цел е подобряване на качеството на нашето производство, да се помогне на животновъдите и нещо, което е, може би, най-важно е продоволствената сигурност за човешкото здраве. Използването на медикаментозните фуражи е най-добрия път за справяне с заболяванията сред животните, особено у нези, които се отглеждат в индустриални условия, но и това е отличен път за лекуване и на домашните любимци, не само на индустриално отглежданите. Така че въведахме тук и възможността да се използват по такъв начин тези фуражи защото преди не беше ясно и сега разширихме употребата им. Не бива да се забравя, че идеята ни е да подобрим прилагането и да подобрим качеството на нашето производство. Имаме огромен проблем сега с а, антибиотичната резистентност. Поради това заложихме мерки, които са свързани с контрола на производството и качеството на самото производство, за да можем да постигнем по-добри елементи, една по-добра стратегия за борба и въобще за ограничаването на тази антибиотична резистентност. И накрая, всъщност, всъщност това бяха само няколко думи. Няма да говоря дълго. Исках да ви кажа как изглеждат общо нещата и ще дам думата на своя колега, който ще навлезе в подробности и ще ви обясни по-добре, надявам се, какви са целите и къде сме включили тези принципи, които току-що из, е, изложих. Давам думата първо на председателя. Thank you, uh, Mr. Uh, President here, uh, and I will. Uh... Благодаря, господин председател. Аз uh, няма да се спра, да навлизам в подробности. Ще говоря за следното. За какво всъщност говорим, когато говорим за медикаментозните фуражи? През септември е, комисията излезе с това предложение. Имаше много голямо объркване. Даже и по време на Зелената седмица в Берлин излязоха пресъобщения по тази тема, с, тема свързана с, с антибиотичната резистентност и така нататък. Имаше объркване, не беше много ясно. За какво обаче става дума? Искам да внеса яснота. На този слайд искам да ви покажа, че има по принцип три а, пътя за третиране на животните. Един от начините, това е именно медикаментозните фуражи. Както виждате, тези фуражи с контролирано смесване на фуражи и лекарства и, и тази област е много регулирана. Важно е да се знае, че в фуражи и всички лекарства могат да бъдат предписвани по рецепта, издадена от ветеринар. може да се използват и лекарствени продукти, е, антимикробни противопаразитни лекарствени продукти, но това беше възможно до 2006 година. Тези продукти можеха да бъдат използвани свободно, но сега единствено всичко това се случва след рецепта на, от ветеринар и то за третиране на дадена болест. И за това говорим всъщност тук тази единствена област, този единствен път а, за третиране на животни регулираме ние. И тук става дума за а, различни вещества, за прахообразни вещества, които се разтварят във вода или в храната на а, на животните. Производителят може да направи смесването сам или пък фермерът фермерът, ако използва самостоятелното смесване, това е извън, ско, един, извън обсека на настоящия текст. Сега, ако се използва раствор, това е една от опциите. Пероралното третиране, това е друга опция. Тук, тук има проблеми, проблеми с дозирането. И както каза моята колежка, ние смятаме, че медикаментозните поражи е един добър път за лекуване на животните. Най- често това е най-добрият начин, но не винаги. Ето една, един друг слайд, на който виждате как медикаментозните фуражи могат да бъдат използвани нагоре и надолу по веригата. Тези фуражи са е, продукт, които са произведени на базата на ветеринарни лекарствени продукти и фуражни суровини. Използват се естествено за тази цел рецепти от ветеринари, на тази база се изготвят медикаментозните фуражи. Тук виждате нашите цели, цели, кои, за които говори моята колежка. Най-основната ни цел това е подобряването на конкурентоспособността, подобряването на иновативния капацитет на животновътството, това не са просто думи, защото медикаментозните фуражи не са област, която е конкурентоспособна, тъй като цените са, на, за тези фуражи са много високи. Това смятаме да регулираме в директивата, с настоящата директива. На второ място искаме да защитим здравето на животните и здравето на хората. И тук говорим за антимикробната резистенция, за а, антимикробната резистентност. Това е законодателство, което предстои да бъде прецизирано. <clears throat> Защо бяха необходими тези мерки на европейско равнище? Е, тук искам да ви покажа резолюцията на парламента, с която излезе парламента по повод на доклада Росбах. Това е резолюция, в която става дума за борба срещу заболяванията по животните и мерките предприяти на европейско равнище. А сега ще се спре на въпроса какви са, за това какви са нашите действия в рамките на предложението. Най-напред говорим за ролята на ветеринарите Медикаментозните фуражи в много държави членки не се ползват с голямо е, доверие. В тези държави членки дозирането на лекарствените продукти не е гарантирано. Има и държави членки с много високи национални стандарти за медикаментозни фуражи. Е, Въведени са превентивни разходи за бизнеса, което е обаче в ущърп за селските стопани и е бариера за вътрешно общностен пазар. Това е проблем, който смятаме, че ще може да преодолеем с нашето предложение. Какво правим ние? В отделните членове на нашето предложение говорим за производ... производството, за транспорта, за изисквания на транспорта и за изисквания за пускането на пазара и употребата на медикаментозните фуражи. Както казах, е, ние покриваме и въпросите за транспортирането и складирането на медикаментозните фуражи. В някои държави членки тези въпроси не са достатъчно добре регулирани. Е, взехме вдъхновение от регламента за е, фуражите и предлагаме някои конкретни мерки, е, които са точно мерки за производството на медикаментозните фуражи. На следващо място искам да се спря за критерия за хомогенност на медикаментозните фуражи. Е, предвиждаме възможност да се зададат такива критерии при производството на тези фуражи. Важна стъпка към конкурентоспособността е бъдещото и очакваното производство на медикаментозни фуражи, когато имаме предписания, от страна на ветеринари, може да предвиждаме производството. Има много предимство, например ограничаването на неизбежния пренос на лекарствения продукт в нецелевите фуражи. В момента мога да кажа, че ще поддържаме изискването тези фуражи да се произвеждат в инсталации, които са предназначени за тази цел, защото ще става дума за специални параметри. А сега ще се спра на един също много голям проблем – остатъчните вещества от във оражите – тази тема е свързана с антимикробната резистентност. Има много материали в пресата, посветени на тази тема, антимикробната резистентност в Европа и в света. Въпросът е как да се справим с този проблем. Ние предлагаме три основни мерки. Най-напред да създадем граници за пренос на лекарствени продукти в оранжи. Имаме доста високи, висока толерантност в момента, което в, и то в някои държави членки, и това може да е риск, да представлява риск за здравето на животните и на хората. В други държави членки обаче има нулева толерантност. Какво правим ние? ние предлагаме остатъчна граница от 1% за антимикробна и е, антимикробни остатъци и 3% за други лекарствени продукти. Това не означава 1% от а, е, медикаментозните поражи, 1% се има предвид е, она, има се предвид терапевтичното равнище, заложено в медикаментозните фуражи. Например, една малка част, тетрациклин, а, а именно един промил тетрациклин може да бъде допустимата граница, която да е пренесена в нецелевите фуражи. Това е всъщност голяма стъпка напред към профилактиката и към превен, превентивното третиране на, на, на заболяванията по животните. Как да се третират е, животните по рецепта на ветеринарите по тази тема също имаме определени изисквания. А сега медикаментозните фуражи за домашните любимци. Виждаме, че има иновации в този пазар. Това е пазар от пазар, с пазарен дял от около 5 милиона, но Потенциалът му е 1 милиард, така че този пазар ще се развива. За това ние искаме да използваме възможността и да реагираме на едно бъдещо развитие на пазара. Благодаря ви. Председателят благодаря ви за тази презентация. А сега Ясно е, че ще говорим по тази тема още много пъти. Сега давам обаче давам думата на госпожа Гелера Гарсия. Благодаря, господин председател. Държа да благодаря на комисията, колегите, които направиха тази първа презентация. Представиха техническия регламент, Той е технически регламент, но според мен е необходим. Става дума за хармонизиране на законодателството, както беше казано добре от председателя на генерална дирекция Санко. Защо говорим за хармонизиране? Има доста сериозни разлики в приложението на правила. В Испания, например, имаме една, един стандарт, който от 2009 година относно тези медикаментозни брашна. И бих казала, че сме по-наясно с нуждите, отколкото но не сме актуализирали това, което е записано в законодателството. Така че се радвам, че има такова едно законодателно предложение и чрез регламента може да се действа много по-добре, защото това е текст, който се прилага пряко в държавите членки. Може да се говори за условията за производство, складиране, използване, които са много важни неща. Но в това първо мое изявление искам да представя нещата, но най-вече искам да изслушам комисията, да задам някои въпроси, но искам да подчертая все пак някои аспекти, които считам за много важни. Според мен най-добрият начин да се извърши да се дават медицински продукти на лекарствата, на животните, това е чрез храните, така може да се третират група животни. Не, че няма други решения съществуват, но по този начин може да се гарантира хомогенността на сместа и ефикасността на на самото лечение. За това става дума. Всичките животни имат достъп до едно и също количество такива храни, но пак по предписание на ветеринарните лекари. Тук става дума за предварително, е, предварително документ, който се издава от ветеринарния лекар, предписание. И затова искам да кажа, че това е един е, изключително важен, основен елемент. Този регламент и презентацията на регламента са основни. Но искам е, също да уточня известен брой въпроси, които в е, член 2, в определението на член 2, не се изяснява достатъчно добре. И ми се иска все пак да може да получа отговор, за да може да бъдат изяснени някои понятия. И затова искам да чуя вашето становище. Но преди това искам да ви кажа, че за да бъдем логични, трябва едновременно да говорим за регламента за на медицинските лекарства, като основният дебат не се произвежда тук, той се произвежда в комисия ЕНВИ, но трябва да има логична връзка, защото не може да имаме една, едно определение в един регламент и различно определение в друг регламент, така че трябва да има логична връзка между текстовете. Но искам да ви изложа най-така сериозните съмнения. Е, подвижната, е, подвижния, подвижната машина. Според текста става дума за е, мобилно производствена система за такива медикаментозни храни. Може човек да се помисли, че става дума за някакво, някакъв завод или нещо друго, но искам все пак това да се уточни как може да се реши този въпрос и в дефиницията едновременно се казва, че изискванията не са задължителни, не се спазва задължително. Според мен тази подвижна система за, за, за производство на а, медикаментозни храни трябва да отговаря на стандартите също на една стационарна обстановка. Но може да си помислим, че има производство на медикаментозни храни, като се мес, сменяме позицията, е, като се осигурява мобилност, като... но това не е идеята, нали? не е това намерението, което е, се съдържа в това предложение. Но ми се иска да се каже от самото начало какво е тази подвижна установка, какво предполага това и защо има по-малко изисквания за този вид производствена установка в сравнение с една нормална стационарна установка. Просто искам да получа уточнение по този въпрос. Според вас каква е разликата, която съществува между прехвърляне и заразяване. Това може би са в текста трябва да се ясната. След това има един предварителна смеса на медикаментозните храни. Това също не е много ясно. Тук в текста не го срещаме. Също така има още един въпрос. Понятието за а, тези храни. Може би се прави някакво сравнение с стандартите, които са предписани в регламентите за ветеринарните лекарства. А, много ви благодаря за представянето. Това предложение, както казахте и вие, е част от е, две други. Едното е за ветеринарната медицина, другото е свързано с Агенцията за медикаменти. Енви е комисията, която отговаря за нея. Марият Полсън е тук. Господин Станислав Полчък от комисията Агри е, са тук. Те отговарят е, за тези досиета. Подготвяме становища по част от тях. Тук отговаряме наистина. Ще има възможности да се говори за него отново. Господин Федлих, имате думата. Ще бъда кратък. В ИТРЕ тече дебат и трябва да бързам, затова исках да се изкажа веднага. Може би, когато говорим за медикаментозните е, фуражи, не ви изглежда голям въпроса, особено и когато говорим за антимикробната резистентност, това ще означава, че залагаме здравето си и живота си. Излагаме ги на риск, извинете, ако продължаваме да използваме антибиотиците. Е, младите, възрастните, болните няма да могат да бъдат лекувани с антибиотици. Това означава също така, че ще имаме големи проблеми в сектора, когато е, започнем да се занимаваме за това, защото няма да може да лекуваме болните животни. Това, което казахте е много важно. Трябва да направим така, че да имаме точната доза антибиотици и винаги те да са изписани от ветеринар преди да се дават на животните. Благодаря. Да, благодаря. Подготвяте едно становище за ИТРЕ. Сега докладчика в сянка, господин Ериксън. Благодаря. Съгласен съм. Много е важен този въпрос. Здравето на хората. Ако искаме да има медицина в бъдеще за хората, а и за животните. Или ако трябва да оставяме хората да умрат от е, е, нормални болести, които сега са лечими по много лесен начин. Притесняваме, че толкова много хора от много държави, големи държави в Европа, като Великобритания, Германия, Франция, позволяват на тези проблеми да съществуват година след година, без да предприемат стъпки за промяна. Смятам, че доклада на комисията е добра стъпка, но трябва да се направи още нещо. Много Внимателно трябва да се погледнат нещата през едните седмици, за да се види какво може да се направи. Да променим нещата. Знаем, че някои държави, като Швеция, наистина са променили проблем, е, нещата и са разрешили проблемите. Мисля, че Европа може да направи същото ако положим максимални усилия. Благодаря. До докладчик Сянка имахте повече време. Сега е една година с господин Хъслинг. Аз ме бъдем позитивен. Благодаря най-напред положителното. А, аз съм се занимавал с темата. Хубаво е, че искаме хармонизация, но това е единственото положително според мен. Е, говори се за намаляването на, антибиотика, на антибиотиците, но аз нищо не намерих е, за намаляването на антибиотиците. Е, индустрията, бизнесът все иска да печели, но никъде не става дума в доклада за намаляване на антибиотиците. Не се казва, че ще се намали а, превентивната, превентивната употреба на антибиотиците. Ето, например, <clears throat> имаме една група от 100 кокошки, една кокошка кашля и всички кокошки получават антибиотик. Това не е превентивна употреба на антибиотика, а се продължава да се говори за превентивната, превентивната употреба на антибиотици. Говори се и за намаляване на времето за третиране. Е, казвате, е, че нещата, третирането ще става само по рецепта, но дори когато има рецепта, не винаги всичко е наред, наред защото ветеринарите много често работят заедно с бизнеса. Благодаря, господин Нойчер. Punkt, äh, Госпожа Нойчер. Ако погледнем е, текста, веднага се вижда откъде идва той. Ето, ще има вероятно положително влияние върху цените, Тоест, растежът ще стане по-лесен, но растеж за лекарствената индустрия а, трябва да има разделение между хранителните продукти и лекарствените продукти. За, от десетилетия правим това разделение, а тук разделението много, много не се прави. Ако продължаваме по този начин, ще имаме третиране не на едно животно, а така както аз го разбирам, на цяло едно стадо, на цяла група. А, това не мисля, че е целта, на... към която се стремим. Нямам Агню, се, че разбирате, че думата остатъци или останки а покрива три неща. Първо, остатъците в торовете. Вероятно ще има такива остатъци в торовете, а тя ги хвърляме, както знаете, навсякъде и по земята, по тревата. Също така има други остатъци, които просто са останали, защото са останали в турбата. И това, за което говорите, най-вероятно са остатъците, млякото, яйцата и други продукти от самото животно. Зелените ние гледаме много сериозно в интензивното а, замеделие и не може просто да се слагат антибиотици като профилактика. Това в Великобритания е забранено. Трябва да имаш рецепта от ветеринария, той трябва да дойде да ти провери птиците преди да им даде антибиотик. Това е в нашето законодателство. Единственото нещо, което може да сложим без да е изписано, е а, един продукт, който няма нищо общо с антибиотиците. А, това, което ме притеснява, е, че ще имаме директиви и какво ли още не, което ще попречи на това, което правим в Великобритания. Там практиката е отлична и само ще объркаме всички. Благодаря. Пан посел Буда. Господин Буда. Doamna председател, мулцумес foarte мулт. Я cred că trebuie să plecăm de Благодаря, господин председател. Мисля, че изходната точка трябва да бъде следната. Сега имаме такива медикаментозни храни, които трябва да подобряваме, като проследимост от производството до потреблението, но също времено не трябва да се губи от поглед следното. Всяка, всяко земеделско стопанство, най-доброто е това, където естествено ветеринарните лекари ходят по-рядко. Тъй, че трябва да може да сме сигурни, че използването на тези медикаментозни храни и фуражи няма да застрашат животинското и човешкото здраве. А и трябва да внимаваме много с използването на лекарствените продукти. Чисто с профилактична цел. Защото, когато има болест, която възникне в едно земеделско стопанство, трябва да се е, лекува с е, медикаментозни храни, но трябва да се лекуват всичките животни в е, земеделското стопанство. Благодаря. Благодаря казва госпожа Мюлер. Въпросът ми е как директивата ще бъде контролирана в държавите членки и как ще бъде предложена, преприложена. Страхувам се, че няма да постигнем целта си. А освен това, господин, господин Салбер каза, а, ние имаме 13 милиона стопанство. За, стопанства за тези стопанства ще възникнат допълнителни разходи. Ето, е, имам една статия от службата за проверки на храните. Там се казва, че от фуражите стават е, много често просто медикаментозни фуражи. А освен това, мобилните инсталации, за тях не може да се каже, че ще, че тези инсталации ще са на достатъчно ниска цена, че всеки фермер да може да си ги позволи. Добре, Portanto, eu começo aqui por. Благодаря. Аз ще започна с изясняване на някои понятия, които според мен не са били достатъчно добре представени в презентацията. Един, една храна, медикаментозна храна е тази, която се дава на животните и която съдържа един на лекарствена смес. Т.е. трябва да се прави разграничаване. Има предварителността смес и медикаментозната храна. Така че, естествено, когато се въведат 800 грама тетрациклин в един тон храна, това няма да се направи в а, самото земеделско стопанство. Това ще бъде една предварителна смес, която след това вече ще бъде използвана в е, заводите или установките, където се произвеждат тези храни и след това вече отива в земеделското стопанство. Тоест, използването на тази предварителна смес, това е работа на фармацевтичната промишленост. Първо се подготвя тази предварителна смес, след това на базата на тази предварителна смес в е, завода, където се произвеждат храни, вече се въвеждат 3 или 4 или 5 грама на тон съобразно предписанието и след това вече тази и тези храни се изпращат в земеделското стопанство. Така че това, което може да кажем е следното. Мисля, че ще има малко повече време, но явно не е така. Но това, което иска да кажа, че медикаментозната храна, това са, основ, са основни храни. Да, да кажем, когато става дума за 10 000 глави, а, примерно прасета, е невъзможно всяко животно да се а, обработва по-отделно. Така че също лечението чрез питената вода не се препоръчва. Всъщност препоръчва се по път, когато не могат да се хранят но а, да се разчита на водата е голяма грешка. Също както и, и а, предоставянето на медикаментозни храни за домашните любимци, това е едно варварско виждане на използването на лекарствените продукти. Państwa, tam na ekranie też ukazuje się czas wypowiedzi. Да, вижте, сега има един екран и там се вижда а, колко време е минало, колко време ви остава. Следващия оратор. Пан посел Фланагана. Но, No? окей. okay. Okay. Пан посел Сара. Я, я. Яр, sorry. Я, nur noch, äh, Господин Яр. Темата е много чувствителна. Аз участвах в една е, конференция на ветеринарите и се оказа, че третирането с лекарствени продукти е много различно. Е, огромни са разликите. Има огромни разлики и при управляването на е, заболяванията. В една В една ферма имаше стратегии за намаляване на лекарствените продукти, на антибиотиците. Обаче практиката, ако един ветеринар не ми предпише това, което искам, отивам при следващия. Имаме отговорност към обществеността така че трябва да знаем къде имаме, каква е, е именно стратегията за намаляване на употребата на антибиотици. Е, е, Благодаря. А съвсем накратко, за мен този дебат поражда съмнения. И мисля, че е, тези съмнения съществуват изобщо в обществото. Дали е съвместимо да се отглеждат животни в големи е, промишлени предприятия, дали това е съвместимо с е, управление на, на, на, на, на храни, които нямат никакви остатъци. Сега тук става дума за третиране, за лечение. Тук не става дума да се лекува едно животно, а всичките. Така че се питаме дали е възможно действително да се продължи промишленото отглеждане, без да има прехвърляне на тези вещества в човешката храна. Благодаря. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, ik ben nog maar kort lid van het Europees Parlement, maar благодаря, аз не съм член на Европейския парламент от много отдавна, но е, това предложение е очевидно едно от най-малко разумните, с които някога съм имал работа. Съсредоточавам се върху третирането на големи групи животни, особено в е, интензивното животновътство. Самото интензивно животновътство е нещо, където винаги има предаване на зарази, което е много по-лесно. И за да се третират всички животни с много лекарствени продукти е неразумно. Затова в Европа имаме региони, където имаме а, такива резистентни бактерии. Трябва да се премине към а, индивидуално третиране. Ако не е възможно в интензивното, трябва да се смени просто системата на животновътство. Проша кратки отнесения представители комисии. И така, сега ще дам думата на представителите на Европейската комисия. Много ви моля, съвсем накратко, защото през февруари и април отново ще обсъждаме това досие. Тогава ще има възможности за вас отново да се изкажете. Давам думата на комисията. Съвсем накратко. Bardzo да решат ли? Eh, Благодаря, че наистина ще се опитам да отговоря, като резюмирам от една страна в отговорите си и след това ще дам думата на колегата и той да обобщи. Първият ви коментар. Ще няма да навлизам в подробности. Един от най-важните въпроси, който бе повдигнат, бе въпроса за използването на медикаментозните фуражи и антибиотиците за интензивно отглеждане на животни. Опитът, натрупан през тези години по отношение на медикаментните фуражи, е най-добрият начин за избягване на това, което част от вас споменаха, т.е. злоупотребата до момента с антибиотици. Това е проблемът, пред който сме изправени. Индустриалното отглеждане на животновътно или индустриалното животновътство повдига и етически въпроси, това е ясно. Има обаче и економически аспекти, които не бива да се забравят, когато се говори за промишлено животновътство. Това е вид компромис, който трябва да постигнем между онези, които са разходите за производство, част от вас го повдигнаха, защото и за това става дума, а, хуманното отношение или добруването на животните и на върха на всичко това, нашето здраве. И ние знаем всичко това. Част от вас повдигнаха въпроса за заразяването, прехвърлянето на заболявания. Няма как да се избегне това, чисто технически. Няма как. Това се случва при всички производства. И при антибиотици, и при друг вид има остатъци, които се прехвърлят. Така че се опитваме посредством подобряване или повишаване на качеството контрол. Включването на операторите и ключът тук е у ветеринаря. Той има техническите възможности или съответно ветеринарните служби в държавата, Така или иначе, ветеринарните компетентности са ключ и професионалната фигура на ветеринария, за да може той да управлява правилното използване на антибиотици. Не трябва да се страхуваме от антибиотици, трябва да знаем как да ги използваме. И другото предложение за използване на тези медикаменти, което направихте вие, трябва да има координация между двете. Така че за нас основното е коректното и правилно използване на медикаментозните фуражи под надзора на ветеринар. И съответните условия на отглеждане животни в Европейски съюз по настоящем. Фактът, че сме разширили използването. Не сме мислили за антибиотици. Опитваме се ясно да го кажем. Медикаментозните фуражи при производство на храни за хора винаги се е гледало като на използване на антибиотици. Но става дума само за това. Има и други патологии. Особено в домашните любимци при тях антибиотиците се използват много ограничени. Говорим за хронични патологии от друг тип, които нямат нищо общо с антибиотиците. Така че няма да се увеличи такъв тип ползване. За другите въпроси мога да дам думата на колегата. Bardzo dziękuję Państwu. W ten sposób wyczerpaliśmy pierwsze podejście do zagadnienia. Мисля, че доста говорихме по този въпрос. Това беше първото ни обсъждане, но както казах, ще продължим да обсъждаме тегната, темата, а сега докладчицата има думата. В резюме говорим за медикаментозни храни, за лечение на групи животни. Става дума за големи групи животни при интенсивното животновътство, но ако се подкрепят до въпрос интензивното производство, аз не го правя, всеки има право да си на мнение. Мисля, че това, което може да направим е да хармонизираме по-добре леченията и да се уверим, че самото лечение е по-ефикасно. Да има по-сериозни гаранции за животните, но разбира се също така и за човешкото здраве. Мисля, че тук наистина трябва да бъдем много внимателни, много строги и трябва да има повече хармонизация. Защото днес това не е достатъчно и съм много доволна, че ще продължим този дебат, да изясняваме някои аспекти, защото все още си остават сериозни съмнения. Благодаря, казва председателят. С интерес очакваме бъдещото ни сътрудничество. А сега преминаваме веднага към следващата точка от дневния ред. През юли 2013 година Европейската комисия излезе със съобщение, посветено на борбата срещу нелоялните търговски практики в хранителната верига на доставките на храни между предприятия. Не се предвиждат регулаторни действия на европейско равнище. Това е а, информационен материал за момента. Докладът по собствена инициатива е подет от ИМКО и това е всъщност отговора на парламента към комисията. Значи, това подхода, който се следва тук, не е законодателен. Както може би знаете, ние имаме експерт, в тази област. И това е госпожа Макинес. Така че не ми остава нищо друго, освен да й дам думата след няколко секунди. Но е, искам да подчертая, това е незаконодателен подход и текст. Въпросът е, е какъв вид становище ще изработим. Искам просто да подчертая факта, че това е незаконодателен подход към предложението на комисията. Думата има госпожа Макейнес. Благодаря. Какъв вид становище им ще направим. Трябва да вземем решение какво да направим. Имаме предлож... Е, правилото 54, е, т.е. ние като е, комисия може да да повлияем върху текста за пленарна сала. Имко се държат много, в много сътруднически начин, но те искат да използваме правило 53+, което ще е по-трудно за нас, защото трябва да съберем 76 подписа, така че тук има малко конкуренция между комисиите. Мога може би да предложа да излезем с обикновено становище и това ни отдалечава от това, което имаме в момента като текст и да работим просто както, е, както сме свикнали, така че аз бих последвал е, желанието на председателя дали да искаме по-силната версия, а именно да следваме правило 54 а в крайна сметка ние сме загрижени за борбата в, с нелоялните търговски практики. Ам, имаме резолюции по тази тема но те са чак от 2012 година. Но както казахте, господин председател, за какво това, за което говорим, е не законодателен текст, а резолюциите засягаха законодателни текстове, така че ам, нещата са по-специални. Вчера излезе годишния доклад по инициативата за хранителната верига. Осветляват се отношенията между различните играчи в веригата на доставки на храни. Тук става дума за доброволни мерки. Много от големите компании се ангажират малки компании се ангажират. Фермерите обаче смятат, че изискванията са прекалено силни и като цяло тяхното доверие в схемата не е много високо. Сега, ако искаме да имаме устойчиво производство на храни в Европейския съюз, то тогава веригата за доставки на храни трябва да води обратно към производителите, така че цените да си, за техните продукти да си заслужават. В програмата Панорама по BBC излезе един материал, в който се казваше, че потребителите търсят промоциите, но в крайна сметка продуктите се оскъпяват и цените не са това, което би трябвало да бъде. И аз се запитах как да заложим всички тези събития, как да ги отразим и как да отразим всички тези тенденции в нашето становище, така че то да е защитимо в пленарна зала. На следващо място имаме комисар Хауган. Той на изслушването си каза, че е, той съзнава проблема, проблема с нелоялните практики, е, проблема с, с е, ниското заплащане на производителите. Може би трябва отново да се отнесем към комисаря и да му припомним неговото обещание да се занимае специално с тези теми. Може би той наистина ще ни последва в това ни желание. Сега, вероятно, този незаконодателен подход и този доброволен подход няма да ни доведат до постигане на целите, които а, си поставяме като крайни, но може би в средносрочна перспектива е по-добре да направим именно това. Какво правят обаче държавите членки? Те не правят достатъчно. За това аз мятам, че е по-добре да имаме на европейско равнище един по-добър подход, по-координиран подход. Председателят, аз съм съгласен с вашето становище, а именно, че националните подходи са прекалено слаби, особено по отношение на ем, големите компании. Мисля, госпожо Магенес, че ще ви подкрепим, така че това становище да бъде чуто. Аз писах и ще пиша на господин Бозек. А сега докладчиците ще вземат думата. Ще имат възможност да се изкажат за две минути. Господин Бранан, благодаря. Наистина, нещата в различните държави членки са много различни но хубавото е, че може да разберем какво се случва на различни места. Обаче от перспективата на Обединеното кралство мога да кажа, че дискусията за цените в млечния сектор е много оживена, но а, това не е свързано с а, млечните квоти. Вчера чухме доклад от Камерата на общините, който се занимаваше именно с цените на млечните продукти. Там Ставаше дума за това, че в е, хра... веригата на доставка на храни а, е, за тази верига прилагаме една специална система. Тази система работи добре и е важно да се знае, че отношенията между търговците и производителите а, функционират много добре, но фермерите са изключени от това уравнение. Едно от заключението от заключенията на доклада беше, че правителството ще преосмисли а, тази система за а, добри практики, но ние виждаме нужда за включване на фермерите в веригата на доставки на храни. Това, което каза и госпожа Магинес, ам, мисля, че и в доклада, който спомена госпожа Магинес, фермерите липсват Сега, дали това ще бъде паневропейска инициатива или ще бъде инициатива подета от държави и членки, мисля обаче, че е от изключително важно значение да привлечем фермерите в системата. От политическа гледна точка трябва да ги окоражим, да, да могат фермерите да се включат в процеса. В противен случай няма да имаме добре балансирана система. Благодаря. Следващият оратор. господин Смит. Благодаря. Поздравление за госпожа Макинес. От моя гледна точка, аз мисля, че трябва да се направят, направи разлика между е, нелоялните търговски практики в веригата за доставка на храни и общите такива. Е, е, е, знаем, това е незаконодателна процедура. По, този, по, тази, по нея работят две комисии, но структурата на верига на доставка на храни е по-различна, отколкото общата структура на тър, търговията. Има много продукти, които се развалят бързо. Преговорите между търговци и разпространители протичат по, по различен начин. Статуквото не работи с други думи. И в Шотландия, в Шотландия и Обединеното кралство има ужасяващи примери за тези дисбаланси, за тези проблеми, които само потвърждават факта, че статуквото не работи. Броят на хранително-производителните компании през 2004 година се е увеличило с 9%. Става дума за компаниите, които фалираха в хранително-производствения сектор. Федерацията за малкия бизнес в Шотландия казва, че тази тенденция се е засилва, липсват плащания, хората, бизнесите чакат е, много дълго, до 9 дена, за да получат плащанията, които им се полагат. Съвсем накратко за инициативата тук. Да, е, добре, има много положителни е, неща, но липсва механизъм за оплаквания. Така че е, трябва да се, може би, а, трябва ние да се съсредоточим върху веригата за оставки на храни специално, а пък имко да се съсредоточи върху останалото. Господин Зулу има думата. Благодаря, председателю. Аз съм нов в този парламент. Дойдох тук, за да направя нещо голямо в една обща Европа, където има общностен дух. И когато започнах да чета този доклад, идеята ми беше да се направи това, което често се цитира в държавите членки – единен пазар. Единен пазар може да се създаде, ако има общи минимални права, а, извинете, правила. Фактът, че този доклад не цели да създаде това, а е доброволен, остава разочарован – и не разбирам какво ще направим всъщност. Какъв ще бъде конкретният резултат от всичко това? В изследването се цитират много данни, които ни показват, че има нелоялна конкуренция, практики от този тип, които са разпространени, след голямата част от а, интервюираните хората се оплакват от това. Това е един сектор, който е свързан и с трансграничната търговия в много голяма степен. Заради това минимума поне ще бъде да се дадат гаранции на тази търговия. Тази липса на общ подход, според мен, ще сложи спирачки на пазара на продукти на нулеви километри, т.е. местни продукти. Местните производители страдат, защото там няма големи количества, има качество, така няма те да извлекат голяма полза и ще загубят само от това. Така че мисля, че трябва да се окаже натиск, за да може тази инициатива да не се спира само до един доброволен режим, а да продължи нататък. No tak, ale liberałowie zaraz powiedzą, mamy wolny Да, обаче либералите ще кажат, искаме свободен пазар, нали така? Господин Ропе. Ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad šis klausimas ypatingai tom šalim. Um, да. Много е важно сътрудничеството. Трудно е да се говори за конкуренция, без да се занимаем с нелоялните търговски практики при доставките между предприятия. В Литва изтискани за производителите в Литва. Сега плаща 16 цента на литър мляко. Хората напускат е, селските райони, е, оставят е, фермите си и нашите думи, че ще им помогнем, остават празни. Искаме една ясна директива където да има ясни връзки между производителите, между продавачите на дребно, за да има лоялна конкуренция. Благодаря, господин Богович, за една минута. Благодаря. Този дебат тече отдавна за не лоялните практики и ние не сме стигнали до никъде. Аз съм словенец. Изправени сме пред същия въпрос. Фермерите не искат да участват. Все повече кризи, Принуждават се производителите от бизнес фирмите да занижават цените. Ще имаме нужда от стимул на нашия пазар или глобално, за да можем да повишим цените. Иначе ще срещаме още по-големи трудности в бъдеще. Благодаря. Господин Агньо, в самото начало на този дебат вие ясно казахте, че това няма да доведе до регламент. Ако това е така, защо се занимава комисията с тази тематика? Защо има докладчик тук и какво ще се случва? Ако няма да има регламент, какъв е смисъл изобщо да го правим? Аз бих се догадил и ще кажа, че целите регламент, но по някакви причини, които само вие знаете и Европейската комисия знае, никой все още не иска да го признае. Може ли да хвърлите светлина върху този въпрос? Комисия Вашиво е комисия Рынку. Всъщност комисията ИМКО отговаря за това досие. Нашата комисия подготвя само становище. Имаше едно съобщение от комисията, но то бе незаконодателно. Госпожа Петя. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa slobodno tržište ne bi smjelo značiti da svatko može raditi što želi, a čini se da se upravo to događa i to se može ilustrirati sa... Свободният пазар не трябва да означава, че трябва да правим каквото си искаме, а точно това се случва. Има бизнеси, които работят в Източна Европа, където са регистрирани, които произвеждат продукти от определено качество. Когато същият продукт се произвежда на изток, за вътрешния пазар на тези страни, е, продуктите, които се използват са на по-низки цени, на по-низко качество, но цената се запазва същата, е, като тези на западните пазари. Мисля, че всички сме били свидетели на това и е, тази комисия трябва да има ясна позиция по въпроса. Това, което се случва всъщност е, че е, определени висококачествени продукти могат да бъдат е, купени в източна Европа и след това супермаркета ще ги продава под своята марка някъде в западен супермаркет. А, е, а това е продукт с по-низко качество. А, ако има нещо нискокачествено, което е неприемливо за тях, те ще го върнат назад. Това също е нелоялна конкуренция. Yeah, благодаря, господин председател. Може би, за да успокоя госпожа Магинес, аз ще бъда много внимателна и ще следя този тема, защото ми се струва, че трябва да се разгледат всичките практики, които сега се прилагат и които са злоупотреба в хранителната верига. Аз от 30 години вода тази битка на национално равнище във Франция и Имам известен опит в тази област, тъй като аз е, помогна да бъде осъдена една голяма фирма и направихме така, че производителите да могат да участват е, анонимно в е, тази жалба, която доведе след 10 години производство до някакъв резултат. Това са истини, които се доказват навсякъде по европейската територия и трябва да можем заедно да помислим как да се борим и как да изкореняваме тези практики. Пани посол Харенс Гарсия. Sí, muchas gracias. Yo creo que se debería establecer a nivel... Благодаря. Мисля, че на европейско равнище трябва да се установи едно правило, което да определя какви са тези нелоялни практики, което да задължава на национално равнище да има такива контролни агенции, като тази, която съществува в Испания и които могат да налагат административни наказания. Законен за хранителните продукти в Испания е един като пионер в тази област и се, вече позволява да се постигат някои резултати, още не са достатъчно, но ще дойде. Тази обсерватория на цените може да ни помогне, но мисля, че трябва да бъде възможно за властите да налагат административни санкции. Мисля, че Европейската комисия с, тази, с това съобщение, вече това съобщение е доста старо и искам да се обърна към госпожа Магдан Гинес, която иска помощта да може този документ да бъде повече от едно становище, защото, както беше казано, говорим за търговия, но не за всякакъв вид търговия. Става дума за хранителни продукти. Uh, th- uh, thank you very much, Chairman. I, I, I would also like to... Господин Николсон, благодаря. Поздравявам госпожа Макгинес за този доклад. Аз не бих казал, че uh, Решението е фермерите да станат част от системата. Доста простенческо е, ако привлечем... Е, е, доста простенческо е схващеното, че ако ги привлечем, ще решим проблеме. А, те в общи линии големите са проблема, защото те правят каквото си искат. Не може да накараме производителите да произвеждат е, на загуба. И ние да се надяваме, че потребителите ще купуват повече. Нито национално правителство, нито национална институция са готови да се опълчат срещу мултинационалните компании. Аз е, виждам този проблем. Желая на госпожа с успех. Трябва, смятам, да вървим а, по този път, но всяка продукция трябва да си има справедливата цена. Е, sur ce dossier, la Commission a toujours fait preuve d'une frilosité absolue. C'est d'ailleurs la raison qui l'a conduite, il y a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 Est-ce qu'on n'est pas là aussi dans des pratiques illégales Na, na koniec pan poseł Flanagan. Um, thank you very much. И последният оратор, господин Фланаган. Благодаря. Някои от колегите казаха нещо важно да се лъже, това е лошо. Аз съм съгласен, че трябва да търгуваме едни с други. А, бях е, шокиран, когато преди време един човек ми каза, човек може да изнася лесно до Франция, за Франция или Италия, но много трудно за а, Обединеното кралство. Това е доста обързващо. Защо всъщност се случва така? Защо хора не могат да качат а, животни на кораби? Защо има протести в Британия, когато се опитваме да изнасяме жива стока, а не във Франция? Защо различни разпоредби за здравето на животните са различни в държавите членки. Мога да кажа, че някои протести се плащат от хората, които искат да не се прави износ за Британия. Това е доста пречещо на общата търговия. Госпожа Мария Ребинта от комисията, имате думата. Thank you. Uh, I think uh, Mrs. Berry has already been Благодаря. Мисля, че госпожа Бери обясни съобщението на, на комисията. Uh, Сега няма да се спирам повече на него. Аз слушах внимателно вашите коментари. Единственото, което бих могла да кажа в момента, е да е да кажа нещо за последващите действия след това, което се случи след съобщението. Съобщението не предлага конкретни мерки. Та просто задава доброволната инициатива, която смятаме, че е наистина много добра мярка за борба срещу нелоялните търговски практики, защото ако доставчиците се ангажират, това е голяма гаранция. От друга страна, виждаме, че доброволният е, подход не е достатъчен, трябва да има определен механизъм. Ситуацията в момента е, че в някои, т.е. в доста държави членки, има законодателна инициатива, която има в съдържа правоприлагащ механизъм. В момента ние анализираме ситуациите в държавите членки. Опитваме се да анализираме феномените. Обсъждаме ситуациите с държавите членки, организираме семинари. И в, съобщенията, в съобщението сме казали, че ще се занимаваме с темата отново след година. Тоест съобщението е една междинна стъпка, а пъти напред е последващи действия след една година. Благодаря, госпожа Магинес. Искам да помоля комисията за уточнение. Аз разбрах, че ще има доклад от комисията до края на тази година. Това все още очаква ли се? Представителя на комисията. Да, наистина, това е нашата цел. Провеждаме изследване за действието и последствията от инициативата, предприета за веригата на доставките на храни. Но ние оценяваме не само веригата, а и а, начина по който действат доброволните инициативи в държавите членки. Целта е да изготвим общ доклад до края на годината. Това е така. И мисля, че по принцип, по същество, работата трябва до края на годината да е приключила. А благодаря за това оточнение, казва госпожа Магинес. Магинес. Надявам се <clears throat> е, да продължим нашата работа. Мисля, че господин Никълсен е, имаше много ясно становище. Производителите и фермерите не участват в доброволните инициативи. Те не вярват на хората, с които правят бизнес. Е, мога да кажа на господин Агнио, дали ще има законодателна регулация. Обединеното е, кралство е пример, който не трябва да следваме. Е, там има някои ужасяващи практики, които са в ущърп на фермерите. Ето, Кристин Тейкон е е, новият от новия човек, който се занимава с борбата срещу търговските практики, нелоялните търговски практики в е, Обединеното кралство, но да все още има какво да се случи там. Мисля, че трябва да вземем възможно най-силната позиция тук в нашата комисия, защото е, когато се говори за мек подход, за доброволни практики, ние по този начин не оказваме натиск върху веригата, върху тези играчи, които трябва да разберат, че ние имаме доста сериозни намерения. И още нещо. Е, доброволните инициативи. Защо ги приветстваме? Защото повечето от играчите е, не искат и заинтересованите страни не искат е, законодателни решения. Нека ги поставим под натиск. Председателят Искам да подчертая и именно това, което каза госпожа Магенес. Значи докладът от Европейската комисия ще трябва да ни вдъхнови за по-нататъчни действия. И тези действия ще се случат на базата на вашия доклад по собствена инициатива. Ние виждам, че трябва да дадем разумен принос към доклада на комисията. Това е добра формула, мисля аз. Госпожа Магинес, имам голям опит. И това е, е добро предзнаменование за бъдещето на това досие. Мисля, че с това приключваме тази точка от дневния ред. Е, Досието е трудно, материята е много трудна. Благодаря на госпожа Макенес, благодаря и на представителите на комисията. Черпим от тези изявления надежда и оптимизъм и а, оставаме така, че продължаваме работата по това досие. Преминаваме към точка 11, последната точка за днес. Това е именно размяна на мнение относно становището на Комисията по земеделие за доклада по член 108, параграф 4 за трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Това становище представя докъде са стигна, до, стигнали предговорите по ТИТИП. То отразява становището на парламента по принцип. Водещата комисия е ИНТЕ, но в това споразумение се обсъждат и селскостопански въпроси, така че те са в нашата компетенция. Имаме двама докладчика, господин Декастро и господин Никълсън и също така господин Ланге, който е докладчик и председател на Инта. Давам думата на господин Декастро. Благодаря съвсем накратко. Ще представим заедно с Джим нашето становище на 23-24 февруари. Днес имаме първи кръг на обсъждане. Искаме да се възползваме от този половин час, за да съберем становищата на колегите около становището, което ние трябва да запишем. изслушвайки вашите идеи, вашите безпокойства по тези преговори бихме искали с тези встъпителни думи да ви припомним, че става дума за един обмен, който е изключително важен за земеделието и за хранително-вкусовия сектор между САЩ и ЕС. Говорим за 6 милиарда евро положителен баланс за Европейския съюз. Износа от ЕС за САЩ е повече, отколкото вноса от САЩ към Европа активният обмен расте. 36% се покачи последните 10 години, 6 милиарда, както казах, по-настоящем. Изразявайки своите идеи и безпокойства, е важно да се мисли и за защитните интереси, които има е, Европа пред е, САЩ, тъй като те са голям пазар има не само тарифни бариери, но има и нетарифни бариери, които САЩ поставя пред износа на хранително-вкусови продукти от ЕС. Едно проучване направихме ние. Тематичният департамент го извърши. Той се възползва и от това да види какви са възможности, какви са рисковете при тези преговори и се хвърля светлина върху интересите на Европа, но и тревогите, които имаме. Спирам до тук, не искам да заемам повече време. С интерес ще изслушаме вашите тревоги. Bardzo dziękuję. Jeśli można poprosić pana posła Благодаря. Господин Николсън, имате думата. Благодаря, председателю. Съвсем кратък и аз ще бъда. Както каза Пало, по-важно е ние да слушаме колегите комисията. Това, което става съвсем ясно е, че влизаме в много интересни времена, имам предвид в диалога, по това трансатлантическо партньорство. Ще се ускорят преговорите през едните месеци, ако изобщо ще искат да успеят тези преговори. Когато се говори с различните хора, по различни стоки, всички казват, че има отлични възможности за печалба от наша страна, но има и огромни възможности а, да загубим. Така че от едната, единия джоб прибираме, другия джоб плащаме. Не е ясно дали ще успеем. Имаме определени стандарти в Европа. И това бе съвсем ясно казано. Ние по никакъв начин няма да капитулираме на стандартите си. Това са най-високите стандарти. Това ще продължи. Аз лично казвам, че трябва да отидем уверени на тези преговори, а не неуверени, не мисля, че в Европа имаме от какво да се страхуваме, когато водим преговори с САЩ. Трябва да влезем от силна позиция в тези преговори. Ще има трудности, ако има, ще се изправим пред тях. Очаквам в, тези, в, този, в това кратко време, този половин час, да говорим по този въпрос. Това ще бъде един от най-големите въпроси, които ще обсъди този парламент и ние в тази комисия. Не дейте да се заблуждавате. Тази скорост, която очаквам, може би ще зависи и от а, САЩ, а не от нас. Дали те искат да постигнат нещо. Трябва да сме готови, като се приближи този огромен, чудовищен камион, ако мога така да се изразя, към нас. Имам предвид економиката на САЩ. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do благодаря ти, Джим. Чудесно. Сега ще има становища от колегите. Дорфман. Ламиница. Ähm, Благодаря. Аз съм докладчик в Сянка в Комисията по околна среда. Тази сутрин имахме дебат по тази тема. Имам чувството, че в ТТЕП има доста проблематични моменти, особено в областта на хранително-вкусовата промишленост. А, може би трябва да кажем какво не искаме. А, и това се отразява непрекъснато във всякакви становища. Но, може би е, е разумно и това, което предлага докладчикът. Хубаво е да кажем на доклад на, на американците какво искаме. Искаме, например, е, защита на ам, е, информацията за происход, искаме да няма ограничения на търговията, които се аргументират с санитарни разпоредби. Има разпоредби в е, областта на търговията с вино, което е си е просто ограничаване на тази търговия. Мисля, че трябва да кажем какво искаме, за да имаме, за да направим стъпка напред te gaan, wat mijn collega Dorfman net zegt. Ik denk dat... Господин председател, е, за да продължа с това, което каза предишния колега, мисля, че е чудесна идея да се хвърли светлина върху положителните аспекти тук в е, комисията по земеделието. Като си помислим за млечния сектор, има шансове, може би, за това, но има и проблеми. Да говорим, примерно, за кокошките носачки, интензивното отглеждане в Европейския съюз е забранено много отдавна, независимо от това. Този вид яйца, произведени по този начин, все още се намират на европейския пазар. Така че мисля, че имаме право да определим изисквания за продукти, които идват от щатите. За някои продукти го знаем, но много по-малко се говори за производството на, на телешко, което се внася от щатите. Аз е, не знаех какво точно да кажа, но все пак е, да се е, да внимаваме с това споразумение, защото не сме прагматични пред един партньор като Штатите. Те, американците са прагматични, те защитават своите производители. Само един не го прави в целия свят, това е Европа. Може би сме наивни. Спрямо американския партньор във всичките сектори съвсем ясно, че има неща, които трябва да се сложат на масата. Тук няма да говорим за ЕСДС. Това е една машина всъщност, която смазва е, социалните, екологичните и така нататък закони. Няма много време да го обяснявам и 97% от европейските граждани казват, че не искат такива споразумения и комисията ще продължи да, да работи този, с, тези, с този регламент. Когато видим, че защитата на щатите спрямо някои сектори, като например захарта, 85 от захарта, от в щатите се изкупува от производителите, а другите споразумения зависят от е, това условие за защита на вътрешния пазар. И се нарича това протекционизъм, но те казват, че не е протекционизъм. А ние пък е, е, отваряме вратата. Що се отнася до млякото, Нова Зеландия иска да изнася в Европа. Ние искаме да изнасяме в Канада. Кана, Кана, от, от Канада се изнася към Нова Зеландия и млякото всъщност циркулира всякъде по планетата, докато 95% от е, млякото се е, произвежда тук. Аз не съм протекционист. Е, комисията не, не разсъждава много по това, което се прави сега по света и не трябва да бъдем толкова наивни. Но няма време, защото имам една друга среща. Благодаря, че ми слушате. Pani poseł Neuchel. Ganz, <laughs> ganz herzlichen Dank und danke, Marc Tarabella, für deine impulsiven Worte. Госпожа Нойчл, аз съм изпълнена с резерви в момента. Няма да гласувам за това споразумение за трансатлантическо партньорство. ТТП е нещо повече от просто споразумение за търговия и инвестиции. Ам, вероятно, най-големият проблем, според мен, са тези процедури и служби за, помири, за помиряване и за разрешаване на конфликти. А от е, германския Бундестаг познавам един документ, който казва, че ако има е, ТТИП, ще имаме вероятно проекти, е, т.е. Е внос е, на продукти създадени на базата на генно модифицирани организми, т.е. още от сега се планира занижаване на стандарти. Кое е положителното? Ако има такова партньорство в крайна сметка. Хубаво е да има един положителен списък, а при ТИТЕП непрекъснато се говори за негативен списък. А, прави се, значи, едно изключение, а това, което влиза в е, ТИТЕП е всичко останало. Не мисля, че този подход е разумен, за това няма да гласувам за ТИТЕП. Пани посол Сенова. Много ви моля. Пожалете преводачите. Малко по-бавно говорете. Има съвсем накратко, малко време имам, но искам да кажа, че е, искам да прекратиме преговорите, защото не съм съгласен да се е, подчинят народите на, мулти, на мултинационалните компании. Сега имахме един е, едно проучване, което говореше за отрицателното въздействие на всичко това върху земеделието. Не съм съгласен с, с всичките проблеми. Ще има и проблеми, които са свързани с климата, проблеми с е, нашите земеделски стопани. Няма време да обяснявам много дълго и широко, но трябва да спрем тези преговори. Благодаря. 15 секунди ни дадахте. Хойслинг има думата. <clears throat> Уважаеми колеги, мисля, че нагласата от консерваторите и либералите е странно. В крайна сметка от такова споразумение ще има ем, само печалба. Това е, казват тези господа, но това не е така. Е, повече печалби, не знам когато говорим с американското правителство, нещата изглеждат по друг на, на, начин. Американците много ще искат да ние да занижим стандартите си. Това е. Не мога да си представя, че комисията ще остане толкова твърда и ще каже, е, няма да изнасяме определени продукти и ще останем на нашата позиция. Мисля, че селското стопанство ще е всичко останало, но няма да е печелившата страна от това споразумение. не знае как ще поддържаме конкурентоспособността си в производството на говеждо производство. За сега сме, имаме конкурентоспособност добра в млечния сектор, но това е само благодарение на нашите субсидии. Нека не се самозалъгваме. Благодаря, господин Дес. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая това, което каза и господин Дорфман, но искам и да е, допълня. Естествено, трябва да си защитаваме стандартите. Много пъти съм казвал това. Е, още е, през 2010 година при споразуменията с Меркосур казах на комисията, че такива споразумения занижават нашите стандарти в социалната област, в областта на здравеопазването, на хуманното отношение към животните и така нататък. Тогава 513 депутата ме подкрепиха, но не зная какво би се случило при споразумението с американците, а какво остава за споразумение с китайците или с Куба. Други страни а не американците биха ни поставили съвсем други условия, а с американците сме най-близки, ако човек погледне така евентуални всички партньори. Аз съм за споразумението, но при определени условия. Следващият оратор. Е, Ачо Пирмининке. Manau, е, kad iš tikrųjų pagal pasisakymus ir pagal informaciją šiandieną kalbam apie tai, kad neaišku. Имайки предвид е, казаното от вас, не е ясно дали споразумението ще е полезно. Не е ясно кой ще загуби, кой ще спечели, каква е ползата, нищо не се разбира. Хайде да не прибързваме тук. Господин Хаугън на своето изслушване каза, че няма да пожертва нашите стандарти в Европа на ултара на ГМО. Миналата седмица ние взехме решение и отворихме пазара за ГМО в европейските държави. Мисля, че това споразумение е проблем за нас. Ние сме против и аз не мога да говоря за него. Господин Богович има думата. При, при тем trgovinskem sporazumu je първо, kar je dobro, to, da je vsaj малце bolj трансферен. Хубавото за това споразумение е, че е малко по-прозрачно. И най-накрая започваме да говорим за него. Съгласен съм с онези, които се изказаха, в земеделието също. Мнозина от нас се притеснява за подсектори. Говорихме за нелоялни практики. Тук най-вероятно ще имат такива. Трябва да внимаваме да не уроним това, за което работим последните години. Висококачествени храни, здравословна околна среда са много важни за нас. Нашите дънакоплаци това финансират от години. От години говорим за това. Е, че не може да отстъпваме назад в тези преговори по тези показатели. Președinte, mulțumesc foarte mult. E plecătură să vedem acest tratat uh, cu Statele Unite ca fiind o reală oportunitate. Господин председател, мисля, че това споразумение трябва да бъде разглеждано като една възможност. От една страна ембаргото за Русия, проблема с млечния сектор и така нататък. Трябва да видим какви са общите точки и да постигнем някакъв баланс, някакво равновесие, да защитаваме фермерите от двете страни на Атлантическия океан. Зная, че е, съществуват рискове, има атентати, но трябва да продължим с нашето становище. Да, трябва да защитаваме нашите стандарти, но трябва да гледаме напред и да вървим напред. Е, е, Благодаря, Господин председател, аз имам много съмнение относно този договор. Вече го казах, имам притеснение. Смятам, че няма нищо прозрачно. До тук не беше прозрачно, вече съм го казал. И мисля, че тук още е по-мътно. Затова Вярно, винаги има такива проблеми, но винаги сме били взискателни в тази комисия по отношение на всякакви е, преговори, споразумения, защото искаме продуктите, които се продават в Европейския съюз, това, което ние ядем, да бъдат с добро качество, да може е, да са произведени, като се опазва околната среда и също животинското здраве. Затова имам, е, имам съмнение относно това, което ще стане след като се оговори приключи този договор. Трябва да бъде много категорични с щатите. Има практики, които са различни. Нашите виждания по практиките са различни с щатите и е, мисля, че има много неща, по които трябва да се работи. Все още имам много съмнение и мисля, че тази политика, е, по по качеството, да се работи по качеството е правилното решение. За това аз продължавам все пак да имам съмнение. Посел Магинес, Батопош. Госпожа Магинес, господин председател, само една дума. Думата наивни беше използвана за Европейския съюз. Мисля, че не, нямаме наивни докладчици. Имаме докладчици с голям опит, така че аз съм сигурна, че те ще защитат интересите на нашето замеделие в своята работа. Сега, е, все още не сме сключили това споразумение, все още текат преговори. Така че има заплахи и това е ясно. Има, разбира се, и възможности. Това, което ни интересува обаче е балансът. Е, това, което ме притеснява е че има хора, които не искат въобще да се водат преговори. Аз съм от търговска нация. За нас търговията е, е важна и за работните места, и за растежа. Трябва да стигнем до края. Знаем, че има заплахи е, за сектора на говедовътството, нашите стандарти, но мисля, че нашите докладчици имат огромен опит. И е, това е много важно за нас. И успех в работата. Андрю. Благодаря, господин председател. Аз съм от тези, които не са против, по принцип, търговските споразумения. Но по този специално аз имам някои притеснения, като повечето от колегите. Ако, примерно, процесът може да доведе до да печели двете страни, да, съгласен съм, но както казаха вече колеги, не трябва да бъдем наивни и ако има някой сектор, който евентуално може да бъде печелиш, не съм убеден, че нашия земеделски модел ще бъде запазен. Твърде много ми изглежда проблематично изготвянето на този, това споразумение, но ние не сме приключили с процеса. Няма да не трябва да отсъпваме от нашите изисквания и нашите стандарти. Аз съм от тези, които казват, че ако нищо не смръдне по този, по този договор, е, да речем да стигнем. Благодаря. Мисля, че магическата дума е взаимност, реципрочност в е, сектора, като например животновътството, птицевътството. Разбира се, трябва да има някаква взаимност. Господин Николсън и господин Агню, като говорите за е, земеделските интереси и интересите на животновътството, трябва да се вземе от внимание именно това. Взаимност. Трябва да се вдигнат тези фитосанитарни бариери и да намерим е, бюрокра... бюрокрацията, която смазва европейското земеделие. Когато, разбира се, е, земеделието, нашето земеделие иска да отиде в, на пазарите на щатите. Следователно, трябва да кажем на колегите, които преговарят, че това са най-важните моменти и не трябва да забравяме и защитата на различните е, системи. И ако имаме резултати в това отношение, ще постигнем много добро споразумение за Европейския съюз. Пропонуя и се благодаря. Е, имаме още 10 минути допълнително, които е, ще може да ползваме, в които ще може да ползваме превод. Господин Яр, е, бих искал малко повече оптимизъм. Ако нашите предци е, бя, биха се държали по същия начин, щяхме още да сме край огъня, никой нямаше да стъпи на влака. Аз е, вярвам на нашите докладчици. Освен това, ние няма днес, ние не а, гласуваме, ще имаме в едно близко бъдеще доклада, ще го четем, всеки трябва да го поръчете и да си съставим мнение. А, аз съм отворен по принцип. Всички ние трябва да признаем, Търговията е нещо добро, аз също идвам от търговска нация. Хубаво е да имаме търговско споразумение с щатите, защото търговията разрешава проблемите, а не войните ги разрешават. Благодаря, казва господин Карти. Аз мятам, че тази комисия трябва най-много да защити е, това, което трябва да се защитава в сектора на селското стопанство. Е, вярно е, това не е последният доклад, но въпросът е, когато дойде последният доклад, ние ще имаме възможност да приемем споразумението или не. Това е защото мандатът на комисията е много широк и много неща от нас и от гражданите не се виждат, не, не могат да се обозрат. Механизмът за решаване на спорове, в него е защита е заложена евентуална последваща промяна на условията. Това е проблемът. Господин Флан... Фланаган, би било хубаво всички да печелят винаги, но светът не е организиран по този начин. Що се отнася до проблематичните моменти. Много хора са загрижени. А, и то са загрижени, защото не се знае какво се случва. Прозрачност липсва. А, ние не знаем, когато получим е, една консервена котия с е, етикет на нея, какво има вътре. Как да си съставим мнение? понякога се мисля, че нещата са катастрофални и имам чувството, че американците ще спечелят, но истината е, че не знаем, не знаем какво ни очаква. За момента няма повече колеги, които да искат да се изкажат. Имам предложение. Нека обсъдим проблема в политическите групи, не само тук. Има документи, те са декласифицирани в момента и са на разположение. Господин Кларк има думата. Thank you, Chair. I'll be far shorter than <clears throat> eight minutes. Um... Господин Кларк от комисията. Uh, Господин Юнкер, председателят на комисията, каза, че ТТИП споразумението трябва да бъде балансирано и разумно. Балансирано в смисъл, че ще има рискове, но ще има и възможности. Е, особено това се отнася за селскостопанския сектор и секторът е чувствителен. ясно е, сектора за производство на говещо месо, но има и други сектори, които се притесняват от прекалена либерализация вследствие на ТИТЕП. Така че наистина трябва да сме насочени, да искаме балансирани и разумни резултати. Е, някои колеги подчертаха чувствителността на проблема. Комисията е, знае тези чувствителни области и работим за това опасенията да бъдат взети предвид при бъдещите преговори. Някои от вас, колеги, с право подчертахте някои основни стандарти, и ниво на регулация, ценности, от които не бива да отстъпваме и които при преговорите трябва да ги защитим. Комисарят Хал каза, че тези стандарти няма да бъдат принесени в жертва. Подчертава се, все пак, че при преговорите трябва да се уважават а, стандартите на всяка от страните, така че няма да има занижаване, когато става дума за основни стандарти. А, включително и за селското стопанство. И това е успокоително, защото потребителите в света, когато те мислят за европейската храна, те винаги я асоциират с, с, с високи стандарти за безопасност, за хигиена, високи производствени стандарти, Знае се, че храната е произведена в унисон с високи стандарти по отношение на екологията и на хуманното отношение към животните. Естествено, тези стандарти няма да ги застрашим чрез е, споразумението ТИТИП или което и да било друго споразумение. В заключение искам да кажа, Нашата цел е едно разумно и балансирано споразумение като цяло, но особено по отношение на селското стопанство ще държим на млечния сектор, на географските означения. Знаем, има определени чувствителни области, но тях ще се опитаме да ги защитим в бъдеще. Благодаря ви. Председателят вие не използвахте цялото време, което можехте. Това е добре. Разбирам, че нямаме достъп до подробности, до допълнителни данни, но ние очакваме такива данни, допълнителни данни. Надяваме се те да са достъпни до нашите членове. Господин Де Кастро има думата. Съвсем набързо искам да благодаря на всички колеги за изказванията, за коментарите. Благодаря, разбира се, на директор Кларк. Има неща, които трябва да бъдат изяснени. Това ще успокои малко дебата, защото трябва да е дебата конструктивен в нашата комисия. Търговските споразумения не променят законодателството. Всичко това, което е предвидено в нашето законодателство, не се поставя под въпрос с това търговско споразумение, така че няма какво да се притесняваме че търговското споразумение може по някакъв начин да постави под въпрос нашите стандарти. Каза го много добре и директора Кларк. Не бива да забравяме, че ние имаме право на вето. Ние можем да преценим накрая, не може да преценяваме в началото, накрая, когато приключат преговорите, какъв е бил резултата. И съвсем точно ще изчетем написаното. Дали ни удовлетворява, ако ни удовлетворява за ще гласуваме, ако не против. Това, което не разбираме, защо има колеги, които не искат дори да се започнат преговори това ми се струва едно, едно поведение, което не разбирам. Когато бяха преговорите с Канада, 7 години работихме по тия преговори и след това видяхме какви са резултатите и казахме, резултатът е положителен, ще гласуваме за. Но ако не започнем, няма как да разберем, да знаем положително или отрицателно е всичко това за нашите земеделци. Ще направим едно становище, което да включва мажоритарния дух на тази комисия и с това приключвам, господин председател. Bardzo dziękuję, pan poseł Благодаря, господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Аз също ще се опитам да бъда кратък. Аз приветствам апела към разумност. Споделя много от опасенията, които бяха изразени тук. Също така оценявам високо оптимизма на някой от колегите, на докладчиците. Мисля обаче, че ни предстои дълъг път, а ние сме още в началото му. Може би някои хора не биха се впуснали в, на, в такова пътуване – но е хубаво, че парламентът и нашата комисия имат опоритост, имат доверие в а, този път. Затова решихме да тръгнем по него, но в крайна сметка парламентът ще има право на глас, но не нашата комисия, а парламентът и там ще се случи дебатът крайна сметка. До тогава всеки може да си изработи мнението и да си вземе решението. Както казах, това ще бъде дълъг-дълъг път, ние сме в началото му, така че има да говорим още много по този доклад. Благодаря. Председателят, благодаря. Да, това е Американците са голям пазар, много важен партньор, но също така имаме, е, сме изправени и пред големи заплахи. Председателят благодари любезно на преводачите за допълнителните 10 минути. Председателят продължава. Искам отново да ви пожелая честита нова година. И искам да ви напомня, ще се срещнем утре отново в 9 часа, а сега приятна вечер.